So, hello, good morning. Добро утро на всички. Няма много колеги присъстващи в залата, но въпреки всичко ще започнем е, заседанието. За мен този ден е много важен, не само защото председателствам заседанието, Но днес е много важен ден, защото е 70-тия рожден ден на Боб Дилан. Наистина това са не просто песни, това са много важни послания, много важна програма, която виждаме написана в неговите песни. Сега като разглеждаме проблемите на вътрешния пазар, обаче сме малко повече като Rolling Stones, така да кажем. но дори и великия Боб Дилан има право на грешка. Защото, например, когато а, говорим за вътрешния пазар и за енергийния пазар, отговора не се носи в въздуха. Що се отнесе до дневния ред, вие разполагате с него пред себе си. Ако нямате никакви забележки, можем да счетем дневния ред за прият. Но това заседание се предава на живо по интернет, така че нека да поздравим и всички, които ни слушат онлайн. Членовете на ИМКО се приканват да изслушат представането на фармацевтичните продукти, и изследването на фармацевтичната компания, която ще бъде представена в друга комисия в 3 часа днес, но в зала 2Q2. Сега искам да кажа и добър ден на госпожа Прендергаст, нов член на нашата комисия, която замества бившия ни колега Алан Кели. Приветствам ви с добре дошла на това заседание. Uh, Какво друго имаме в дневния ред? Одобрение на протокола от заседанието от 16 март, 21-22 март, както и 11-13 април. Не знам дали колегите имат някакви е, забележки, но крайният срок за внасене на някакви коментари е утре 12 часа. Сега нека да преминем към е, дневния ред. Първата ни точка е обяснение по отношение на посещението в Полша. Имаме колегата, който е присъствал и очакваме да чуем неговите коментари. Благодаря, госпожо председател. Ще изчакам малко, докато всички успеят да превключат на превод от холандски язик. Посещението в Польша миналата седмица беше много полезно. То започна в Краков. Аз като член на Европейския парламент от Холандия мога смело да кажа, че а, с голяма радост констатирах, че има въодушевление по отношение на Европейския съюз. В а, Краков разговаряхме с много хора, имаше хвалепствия за вътрешния пазар. Загриженост беше изграден, а, изразена във връзка с различията в данъчните системи. А, преди всичко като проблем се изтъкват различните данъчни ставки и по-специално ДДС. Става въпрос не е за размера на данъка, което си е работа на държавите членки, а за структурата на облагането. След това от Краков отидохме във Варшава. Там разговаряхме с представители на бъдещото полско председателство срещнахме се с един много ентусиазиран държавен секретар по европейските и економическите въпроси, когато ще виждаме и през следващата половин година доста често. Разговаряхме и с представители на парламента, както с представители на Сейма, така и на Сената. И е, разбира се, се спряхме преди всичко на въпроси, свързани с работата на нашата комисия въпроси на електронната търговия, електронния подпис, както и въпроса на госпожа Рюле, европейските е, обществени поръчки. Това бяха все неща, по които полската страна изрази желание да се напредва по-бързо а, казаха, че възнамеряват именно по време на полското председателство да постигнат напредък по много от въпросите на нашата, с които се занимава нашата комисия Вътрешен пазар и защита на потребителите. Искам да благодаря на организаторите. Беше наистина чудесно организирано и отгоре на всичкото приятно. Много благодаря, господин Ван Декамп. И всъщност може направо да започнете с представането на своя доклад. Давам ви още една възможност за изказване. Благодаря, госпожо председател. Сега не знам дали Боб Дилан е байкър. Мисля, че да. Мисля, че съм го виждал да кара мотор. Но благодаря ви във всеки случай за това, че ми давате думата. Искам да направя наистина някои бележки по този доклад. Становището е, публику... е публикувано, получили сте го. Благодаря на всички, които взеха участие в а, а, разработването на този проект доклад. Много беше трудно, не си го представях чак толкова трудно. А при превода и печата, за съжаление, се промъкнаха две грешки и то във връзка с техническите данни на два вида мотоциклети са разменени, ендуро и другия вид. Също и при малките серии в приложение 3 има сбъркани числа. категориите L1, А1, Б и С1. Навсякъде там вместо 20 трябва да е написано 50. Всички изменения в приложенията са обсъдени и моите Госпожа Рюле, получихте ли измененията? Значи, новото до приложение е раздадено и надявам се съдържа всички изменения. Госпожо председател, сега нека накратко да се спра на съдържанието. Бяха проведени по обходимите обсъждания по приложното поле на предложението на комисията по отношение на редица моменти. Разширихме приложното поле, включвайки допълнителни категории а, превозни средства. Едните са мотоциклетите тип ендуро, АТВ-тата, както и планинските високопроходими мотоциклети. Това беше прието доста добре. Освен това се опитахме да упростим времевия график, защото в момента нещата са прекалено сложни. Опитахме се седемте или 8 стъпки да ги сведем само до три. Това също се натъкна на така положителна реакция от комисията. По неофициален път чухме от тях, че по отношение на емисиите държат да има все пак едно междинно стъпало. С това преминавам към екологичните изисквания, които са също важен момент от този проекто регламент защото наистина дво- и триколесните превозни средства, меко казано, доста цапат околната среда. Емисиите на километър са доста високи, колкото и да ме боли сърцето, трябва да го кажа, но аз съм тук не заради хобито, а заради работата си. Наистина, двуколесните вредят на околната среда, особено немските колеги, зелените, социал-демократите а, така доста а, ме следиха с, бих казал, конструктивна критика. Друг важен момент са бордовите диагностични системи, като въпрос е дали при мотопедите и малките мотоциклети трябва да се възприемат изисквания по отношение на тези бордови системи, но това ще се изясни през следващите седмици. Вероятно ще има изменения. Сега мерките за безопасност на тази тема също беше проведена чудесна дискусия тук в парламента с колегите от Транспортната комисия, като най-вече се говори за това дали всички спирачни системи трябва да бъдат СБС и АБС. Т.е. дали да се въведат тези спирачни системи за дво- и триколесните. Аз за сега съм против, но се намирам под натиск да отстъпя. Питам се, при малките скутерчета, при малките мотоциклети, дали има някаква полза, дали си струват разходите да се изисква и при тях да има спирачна система АБС? Това също е въпрос, който те първа ще се решава. За мен е важно измененията на мотоциклетите е, да бъдат допустими. Знаете, че има много така, домашни майстори, особено в Англия, които модифицират своите модели, е, така е, да се каже, както се казва, ги тунинговат и без да променят мощността им. Така че трябва да им оставим тази възможност ако не променят мощността. И още две бележки, госпожо председател, след което приключвам. Въпросът за малките серии, той също те първа ще се обсъжда. Знаете, че има малки фабрики или малки групи хора, които а, конструират специфични мотоциклети. Опитахме се да дадем повече възможности за а, достъп до разрешителни, типови разрешителни за такива модели. И последна бележка нещо, което е свързано дори и с МПС-тата. Достъп до информация за ремонт и поддръжка. За ремонта и поддръжката. Не ни се иска производителите на двой-три колесни превозни средства да укриват, така да се каже, информация от потребителите. Така че се опитахме да подобрим нещата в, е, и да ги разширим най-вече по отношение на достъпа до такава информация. Госпожо председател, подготвяйки този доклад, проведохме и изслушване, което беше предавано и по интернет. Получихме бележки, мнения. Също така проведохме и две посещения. Едното беше в Северна Италия, в Болония, в заводите на Дукати, разгледахме фабриката за скутери. После отидохме в Есен, в Германия, в агенцията ТЮФ. Предстои да, пред, да посетим през, в началото на юни КТМ и БМВ. Сега не искам да пропускам да благодаря и на докладчиците в Сянка, които също неофициално положиха много усилия. Сега се надявам официално да чуя тяхното мнение. Много ви благодаря, господин Ван Декам. Сигурна съм, че много байкари следят нашите разисквания. Да, сигурен съм, че е така. Наистина се радваме, че изслушахме вашите бележки. Сега нека да изслушаме и докладчиците в сянка за социалистите и демократите. Е, Добро утро, госпожо председател. Уважаеми господин докладчик, колеги, аз не съм байкър, но ми беше страшно интересно да се занимавам с тази тема. Смятам, че не само за мен беше интересно. Асистентът ми също научи много неща през последните месеци във връзка с дву- и триколесните мотоциклети и мотопеди. Първо, господин Вандеркамп, лично искам да ви благодаря за а, така огромната ангажираност, с която а, разработвахте този доклад, който аз мога да подкрепя в много отношения, но както вие самия очаквате, вероятно не във всяко. Смятам, че е много добре, че разширявате а, приложното поле и включвате АТВ-тата и мотоциклетите ендуро, като предлагате дефиниции, които и за в бъдеще ще могат да вършат работа. На малко по-различно мнение от вас съм обаче по отношение на въвеждането на данните във връзка с евростандарта. Според мен заличаването на евростандарт 3 отразява самата реалност, защото повечето е, такива превозни средства вече са е, технически над този стандарт. Също така е, има някои предложения на комисията, а и от вас, които са твърде малко амбициозни. Пак по отношение на стандартите, какво ще остане, какво ще стане, ако слеем евронорми, евростандартите 4 и 5 и въвеждането им до 2015. На мен не ми харесва. Е, на мен тази идея доста ми харесва. Същото се отнася и за ОБД постепенното въвеждане вероятно е оправдано, но защо мотопедите трябва да бъдат извадени от... Защо на мотопедите трябва да бъдат упростено задължението да би имат бордови диагностични системи? бордовите диагностични системи, ОБД, освен това дават допълнителна възможност за контрол. Защо да освободим от това задължение тъкмо моторите, които се използват най-вече от млади хора и които много обичат да извършват реконструкции е, е в полза на по-високата скорост. И тук говоря не само като майка на две дъщери. Щеше ми се да имате по-строги предложения и по отношение на спирачната система, която за мен е много важна за безопасността. Според мен комбинираната спирачна система не е альтернатива на а, а, АБС-а. Вероятно ще ми възразите, че антиблокиращата система е може да се въведе на целия, е, повсеместно на пазара, което ще е по-ефтино. Обаче, за мен това не е аргумент. Първо смятам, че в най-лошия случай някои модели просто ще трябва да изчезнат. Няма да изчезнат обаче производителите им. Тук все пак говорим за безопасност и за възможността чрез един регламент да намалим броя на мъртвите по пътищата, на жертвите по пътищата. Нали това ни е целта? Следователно трябва да се стремим а, да се примиряваме с изчезването на някои модели. Все пак вярвам в творческото начало и в възможностите на европейската промишленост. Според нас АЛБ системата може да се прилага към много модели. И освен това ние трябва да се ориентираме по техническите възможности, а не по цената. бих се радвала много, ако успеем да се споразумеем по въпросите, които споменах. И в заключение ви благодаря още веднъж, господин докладчик, за отличното сътрудничество, както и за организацията на работните посещения. Ja, danke schön, Frau Westphal. Uh, wir haben kein Tone hier. Wie ist es mit Искате ли вие да вземете думата? Не виждам. Благодаря. Мисля, че колегата Мандърс е от нашата политическа група, компетентен по въпроса. Него го няма. Аз не съм в състояние да кажа каквото и да било. Хайде Рюле е тук обаче. Заповядайте. А, съжалявам, микрофона ми работи, за разлика от слушалките. Важното е сега, че микрофона работи. Искам да се присъединя към преждеговорившата по някои въпроси. А, но чакайте, нека да започна с благодарностите, защото това е най-важното. Наистина докладчикът работи с докладчиците в сянка чудесно. Смятам, че работата беше много прозрачна. А, той ни държа в течение през цялото време. Аз не можах да участвам във всички посещения, но непрекъснато получавахме от него информация комисия, така че в общи линии наистина можем да подкрепим резултата от неговата работа, просто защото е резултат от сътрудничество. Но все пак преждеговорившата е съвършенно права във връзка с емисиите. Мисля, че можем да бъдем по-амбициозни по отношение на емисиите. Евростандартите 4 и 5 могат да се въведат по друго време Сливането на двата стандарта, разбира се, е добро. Това, че и графикът става по-строг е добре, но все пак трябва да го изтеглим още по-напред. Това беше едното. Другото, лично аз, но това трябва да се обсъди, смятам, че трябва да се прави разлика когато става въпрос за АБС между малките превозни средства. Смятам, че АБС трябва да бъде задължително, но чак пък за мотопедите не ми се вярва да е възможно и да е наложително да се въвежда. Но проблема ми е друг. разработките и развитието в областта на 2, 3 и 4 колесните малки превозни средства е, е по посока на електродвигателите, но все пак не можем да предвидим какви ще бъдат точно тенденциите на пазара. За това електрическите е, мотопеди, които работят и на двигател, и на бензинов двигател, са по-особен въпрос. Мисля, че дефиницията тук трябва да се опира само на скоростта, защото ако искаме електрическите мотопеди да навлязат в градовете като альтернативно превозно средство, трябва да оставим повече свобода. Знаете много добре, че едни градове са е, равнинни, е, в други има много на нагорнища и там ще се иска малко повече мощност. Затова смятам, че мощността Общността трябва да се извади от дефиницията, да остане скоростта. Освен това, клаузата за преразглеждане може би трябва да се отнася или, извинете, трябва да се предвиди клауза за преразглеждане, защото техниката се развива и ние не бива да излагаме прът в колелата чрез някакви много конкретни дефиниции. От друга страна обаче и наистина вакуум не бива да се допуска и празнина. За това наистина трябва да седнем да поговорим и с комисията, и с докладчика, защото и комисията си е писала проекто регламента, когато още не е могла да предвиди как ще се развиват технологиите. Затова смятам, че поне трябва да има клауза за преразглеждане, за да има възможност за адаптиране. Много ви благодаря. Сега, господин Мандес, а, вие всъщност все още нямате коментари, така ли? А не, напротив, имам коментари, които искам да направя. Извинявам се за закъснението, но трябваше малко кафе да пина. Това е най-важно, рано сутрин. И така още веднъж извинявам се за закъснението. искам да поздравя Вим Вандекамп за прекрасната работа. И той наистина обича да работи заедно с хората, обича доброто сътрудничество и това според мен е правилният начин на действие. Не искам да повтарям всичко, което беше казано от негова страна. Мисля, че по съображение 13 то за ограничения брой от превозни средства, тук ни трябва малко повече яснота за това какво точно означава такъв ограничен брой. Нека да погледна тук в моите бележки. Съгласен съм с въвеждането на нови категории но може би трябва да погледнем малко по-отблизо въвеждането на специализирани категории. Може би става дума за същите превозни средства, но трябва да видим точно какво означават тези нови категории, иначе подходът е правилен. Сега, когато говорим за съвместимостта на различните превозни средства, според нас наистина трябва да преобладават принципите на взаимно признаване. Тоест, от една страна, в друга страна да се приемат различните решения. Нека да погледна сега малко по-нататък. Да, когато говорим за изменение 50-то и когато става дума за спортни дейности, тук не говорим за матчове или за някакви състезания. Да говорим за, така да се каже, спортни дейности в свободното време. Тук има специални пътища, които се използват за тази цел още нещо, искам тук да добавя, ако ми позволите, нещо, което вече обсъдих с Вим. когато става дума за видимост от страни на превозното средство, мисля, че това е много важен а, въпрос и трябва да има рефлекторни отразяващи повърхности, защото много често, когато става дума за происшествие с мотоциклет, проблемът се е получил, защото шофьорът на колата не е видял мотоциклета. Така че, може би, трябва да поработим малко за по-добрата видимост на превозните средства на мотоциклетите и на самите хора, които управляват съответното превозно средство. Трябва да хармонизираме също така изискванията по отношение на документите за правоуправление в Европейския съюз. Да, съществува директива, която е създадена за целта, но може би трябва да подчертаем, че става дума за по-специални изисквания за управляващите мотоциклети. Също така, може би, трябва да говорим за по-добра оперативна съвместимост на акумулаторите за интерконектори. Тук трябва да имаме едни и същи изисквания в отделните държави. Или пък може би да си помислим за взаимозаменяеми малки акумулатори, за да, които да могат да се зареждат в рамките на 1-2 часа. Представете си, че карате някъде, акумулаторът ви пада. Това означава, че по този начин ще имате резервен акумулатор, с който да можете да замените този, който се е изтощил. Не чуваме, защото не се ползва микрофон. Не, тук не искам да навлизам в прекалено подробни описания, просто споменавам някои примери за това как можем да разпишем най-добре разпоредбите. Да, защото а, ние в крайна сметка определяме правилата, но техническите решения се взимат от самите производители. И накрая, и с това ще приключа, Мисля, че е важно за безопасността на всеки 5 години да се прави технически преглед на превозното средство, като това трябва да се прави от частни е, сервизи за поддръжка, официалния сервиз, не това да се поема от държавата. Наистина са важни тези технически прегледи, е, защото да, има такива мотоциклети, които карате веднъж годишно, не сте сигурни дали всичко е наред, така че един технически преглед на всеки 5 години мисля, че е така е разумен период. По този начин може да си гарантирате, че карате едно безопасно превозно средство. И така още веднъж благодарности на ВИМ за доброто сътрудничество. Благодаря, господин Мандърс. Следващия оратор. One point now, or... Сега ли искате да кажете нещо? Не. По 65-то изменение само бих искала да задам въпрос. Добре на немски. Тук сте заложили различни маси за, за лични превозни средства и за товарни. Защо сте заложили различно тегло? А, господин Шваб, сега ще мине на немски. Благодаря, просто исках да благодаря на колегата Ван Декамп. Камп защото смятам, че това е един много технически нормативен акт, така че той наистина е хвърлил много труд и е работил чудесно. А, мисля, че така основните моменти, които вече бяха изтъкнати, ще бъдат а, изяснени. Има нещо, което ме интересува. Нямам а, категорично мнение по въпроса. Става въпрос за оборудването на М2 и М3 мотопедите с АБС. Защото от една страна се твърди, че сигурността на тези а, мотопеди едва ли е толкова висока. Те се използват преди всичко от млади хора. От друга страна обаче, ако поставим като задължителни условия всички мерки за безопасност, младите хора няма да могат да си позволят такива превозни средства. Говорихме с господин Ван Декамп, но все пак искам да чуя а, какво мисли за това противоречие. Благодаря. Okay, Mr. Mr. Van would you like to answer immediately or after? Сега ли иска докладчикът да отговори на зададените въпроси или след изказването на комисията? Може би, нека казва докладчикът да чуем първо комисията. Господин Мартина от комисията. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Ако ми позволите, аз също бих искал да изкажа поздравление на господин Ван Декам, докладчика за извършената работа. извършена в тясно взаимодействие с нас, при условията на пълна прозрачност, както посочиха немалко от депутатите, но и е, преодолявайки, трябва да кажем, не само политическите препятствия, които са обичайни, а и в случая някои от инженерен характер. Що се отнася доказаното от господин Ван Декан по, по трите елемента, каква е нашата позиция? Първо, категоризацията на превозните средства – ние сме отзивчиво настроени към една такава по-подробна, конкретна категоризация, която ще даде възможност за по-целенасочено прилагане на изискванията. На второ място, що се отнася до безопасността и най-вече срока за въвеждане на АБС и, и други усъвършенствани спирачни системи. Възоснова на оценката на въздействието, ние смятаме, че сме намерили е, равновесието между цена и безопасност. И е, отлагането с една година, е, според нас, на въвеждането на АБС и други подобни Оценява се, че е, около 600 е, водачи е, всяка година губят живота си, тежко ранените са между 4 и 6 хиляди. Но предвид наличността, разпространеността на съответна технология, могат да бъдат въведени такива изисквания. Според нас не е уместно да се, да се отлага това. Ние сме разгледали всички варианти, уверявам ви, и е, 1 януари 2017 година, както предлагаме ние, като е, срок за въвеждане на АБС във всички новопроизведени е, двуколесни и прочие мотоциклети е уместно. И на трето място, що се отнася до емисиите, и, и по този въпрос ние категорично настояваме е, да се запази онова, което сме предложили. Цялата информация, с която разполагаме, непротиворечиво сочи, че е Необходимо не само да бъдат заложени сериозни и амбициозни показатели за емисиите, а и тези показатели следва да бъдат гонени съкратени срокове. 62% е, е делът на, на тези возила от въглеродните емисии на транспорта като цяло. И това е неприемливо, особено замърсяването на атмосферния въздух в градските населени места. И между другото, тук бих искал да посоча още нещо, а именно, че редица е, държави членки вече са въвели мерки за забрана на мопеди, скутери и леки е, мотоциклети е, в е, централните части на градовете, тъй като не съответстват на, на изискванията за опазването на околната среда. И последно, Ние приветстваме усилията да се насърчат, да се отразят най-новите технологии. Знаем, техническият прогрес е особено динами, динамичен. И това, разбира се, трябва да става и чрез уредбата на условията за одобрение на типа като разбира се, новите технологии не биха могли да бъдат по-малко безопасни и, и по-малко екологосъобразни от другите, които вече са е, разпространени. И, и значи, че що се отнася до одобрението на, на типа и диапазона е, на категоризация по тегло, трябва да споменем, че е, за електрическите е, превозни средства ние не взимаме предвид теглото на акумулатора е, в е, общото тегло. Благодаря. Господин Ван де Камп би трябвало сега да получи думата. Да. Благодаря, госпожо. Председател, много съжалявам, е, но през идните 10 минути ще навлезе в нови подробности от още по-инженерен характер. Но, но разбира се, такъв е докладът, такова е съдържанието, не можем да го подминем. Ние с докладчиците в Сянка работихме много добре, и наистина при условията на прозрачност, което, което е много важно, независимо от разногласията помежду ни. Така ще бъде и през идните е, седмици и месеци, чак до септември, когато ще се види резултатът от нашата работа. Първо по емисиите, в встъпителните си думи подчертах, че аз съм е, специалист по тези въпроси. Съгласен съм с казаното от комисията, че двуколесните е, МПС наистина замърсяват. И ако говорим за стандартите Евро 4 и Евро 5, аз съм готов да, да настояваме за, за напредък в тази област. Ще се договорим с докладчиците в сянка за, за сроковете. Но разбира се, трябва да си даваме сметка, че производителят на случая на двуколесни МПС, не може така отведнъж да, да стигне до подобни технологически резултати, предвид още повече днешната економическа криза. Разбира се, има, има съзвучие помежду ни. Представителите на, на отрасала са готови да, да работят в тази посока. И, и вече трябва да търсим тук е, е, мнозинство и в съвета, и в парламента по споразуменията за трети, четвърти и пети стандарт. Защо се отнася до бордовата диагностична система е, и, и скутерите? Наистина, такава една система би могла да, да, да е решаваща за, за скутерите. Но сега като говорим за нещо, което струва 1200 евро, е, не може е, да качите върху това е, оборудване на стоеност още 400 евро. А като добавим експирачните системи, нека все пак не преувеличаваме предимствата на такава една спирачна система. Да вземем е, е, е, едно 16 годишно момче или момиче, то би могло да, да загине независимо от спирачната система на скутера, ако просто не може да си служи с него. И тук, тук има един поведенчески аспект, на който се дължат от около 75% от злощастните происшествия. Но нека, нека е, стане ясно едно. Разбира се, тези е, системи за безопасност поевтиняват е, непрекъснато. Разговаряли сме с Бош, с Харли Дейвидсън за техните ABS-и. Е, е, те, те не работят на... Какво, нали, продават за 600 евро, например, Харли Дейвидсън, такава една система, не значи, че си прибират всичките 600 чоба. Нали, но, но, но вече монтирането, е, включването на такава една система в себестойността на превозното средство води до повишаване на е, продажната цена с 4-500 евро, което не е за пренебрегване. По-нататък е, електрическият велосипед Разговарял съм с различни заинтересовани страни от отрасъла с комисията и разбира се, производителите на такива електропеди а искат да си направят сметката, да, да анализират ползата и, и, и разходите. Тези електрически велосипеди обаче могат да развиват сериозни скорости. 45 е, км в час, например, по наклон надолу, представете си, един младеж, който всичко горе си е забравил каската, значи ограничения трябва да бъдат въведени. После 3, 4 и 5 колесните електровозила. Съгласен съм с казаното от госпожа Руле. Трябва да дадем свобода на технологичното развитие. Но предвид теглото на различните елементи от тези е, е, возила, е, трудно става оставането им в съответната категория. Но и акумулаторите са един такъв конкретен случай. Разбира се, с а, изнамирането на по-леки акумулатори нещата могат да се подобрят. Но, значи, а, един електромобил а, лесно може да стигне до 800 кг тегло, така че не знам дали а, категорията L е подходяща за автомобили от категорията M. По 65-то изменение Имаме една колега, която е Рюле и друга, която е Руле. Малко трудно. Сега не мога да и казвам а, на госпожа Руле Хайди, т.е. Не, не сме на малки имена още с нея. А, разговаряли сме а, Спиаджо, е, например. Е, при тях се стига до 750 кг. Е, що се се доказаното от господин Той Мандърс, 50-то изменение, тук най- най-общо би следвало да говорим за спортните е, возила с повишена е, и нормална проходимост, но критерият е, е използването на съответните МПС за спортни състезания или спортни цели. Значи, тук, тук трябва да намерим едно друго решение. Това, че двигателят е видим от едната страна на, на возилото, като, като критерий не, това не ми допада. Аз се отнасям с разбиране, но и е, И вече въпроса за е, електрозарядните е, станции. Знаете, куплунгите на различните производители могат да бъдат различни. Това може да породи проблеми. По-нататък по техническия преглед веднъж на 5 години виждам, направено е такова изменение. Аз обаче не би го подкрепил. Повечето байкери, рокери и прочие редовно е, си правят технически преглед на моторите. И а вече казват от господин Шваб, мисля, обхванах в досегашния си коментар. Комисията по транспорта е излязла със становище по АБС и бордовите диагностични системи. Това трябва да си има предвид. И, и токус за сега. Благодаря. Крайният срок за изменение и допълнения е 20 юни с което преминаваме към следващата точка от дневния ред. цялост и прозрачност на енергийния пазар. Става въпрос за гласуване. Само по пета точка нека чуем докладчик. Съвсем накратко, госпожи и господа, подготвили сме становище по по-скоро почтеността и прозрачността на енергийния пазар. Благодаря на всички е, докладчици Сянка по становището. Първо трябваше да видим какво да съдържа това становище. Е, приехме е, обхватът да е ограничен. Става въпрос единствено за вътрешния пазар и при това е, решихме да оставим легалните определения на водещата комисия. Така си определихме три неща като задача. Първо, да се изясни по-красноречиво защо го вършим. Не само за нуждите на прозрачността, което е нещо много важно, но и в интерес на потребителята и че е, цената на енергоносителите да бъде по-ниска за крайния потребител – Включили сме такива конкретни моменти, различните санкции на, на производители и разпространители трябва да отчитат вредата, нанесена на крайните потребители. По-нататък с колегите в Сянка направихме така, че приоритетите на нашата комисия да бъдат ясно формулирани – е, в доклада да се каже, че става въпрос за потребителския интерес. Вторият момент е за делегираните актове. Постарахме се, доколкото е възможно, да засилим прерогативите на парламента, особено е, що се отнася до делегирани актове в светлината на меморандума за разбирателство, подписан между трите институции, който меморандум всъщност засилва позицията ни това, това не е нещо като ядрена опция, е, така да се каже, съвсем в края на един процес да е, повдигнем въпроса за делегираните актове. Е, напротив, подготвили сме почват. И на трето място санкциите, материалните, глобите. Предложили сме компромисно изменение с цел да избегнем положението, при което стопанският субект да тръгне е, да, на пазар за най-низки глоби и това да определи установяването му в една или друга държава членка. Значи предлагаме е, хармонизиране на минималните размери. Е, в случай, че комисията установи, че наистина има такъв туризъм в кавички. Повечето от а, различните изменения и допълнения, внесени от колегите, са обединени в компромисни. Смятам, че сме отразили а, е, всичко. И се надявам а, гласуването да мине леко. Така още веднъж благодаря за отличното съдействие от страна на всички политически групи и докладчици в Сянка. А, съгласували сме с водещата комисия в случая за е, промишлен транспорт и енергетика. Имаме уверение от тази комисия, че те гледат благосклонно на нашите предложения. Благодаря. Благодаря. Мисля, че можем вече да пристъпим към гласуване. И така, по листата за гласуване. Първи член, първа линия, за, против. Е, знаете ли какво правим? Гласуваме, напомня председателката на всички. Е, НП май не знае това. Значи това е за изменение 40-то, първо в листата. Моля, които са за, против, въздържали се, май се отхвърли. Или пък да проверим. Ай да проверим. We check amendment 40. Гласуваме изменение 40. We, close. Край на гласуването. Отхвърля се, да. Изменение четвърто се отхвърля. Като разликата е един глас. Изменение 41. За Против. Въздържали се. Приема се. Изменение седмо на член втори, За, против, въздържали се, приема се. Изменение 8. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 43. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Какво мислите? Май се приема. Да проверим? Да, всъщност можем да проверим по електронен път. Не съм толкова сигурна какъв е резултата, така че гласуваме електронно по изменението. Край на гласуването. Приема се, приема се. Изменение 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. 11. За против, въздържали се, приема се. Сега продължаваме с изменение 12 от докладчика е внесено за, против, въздържали се, приема се. Изменение 44 за, против, въздържали се, приема се. Сега минаваме член 4, изменение 45 от господин Туан Мандърс за против въздържали се. Сега ще проверим. Трябва да проверим това гласуване. Начало на гласуването по изменение 44. Не. А всъщност, извинявайте, да, край на гласуването. Отхвърля се. On, on 13, those four... Измерение 13. За, против, въздържали се. Май трябва да се провери. Начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Единодушно. Вашата председателка явно е сляпа. Сега минаваме към изменение 46 от Клод Тюрмс за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се. Мисля, че тук конкретно обаче трябва да проверим. Начало на гласуването, край на гласуването, приема се. 51 изменение. За, против, Въздържали се. Приема се. 14. А, тук е, да, извинявайте. Минаваме на 52 от докладчика и негови колеги за против. Въздържали се? Приема се. 15 е, е оттеглено, затова минаваме на изменение 53-то. За? Против. Въздържали се? Приема се. 48 изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. 49. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трябва да се провери дато. Трябва да направим проверка. Начало на гласуването за изменение 49. Край на гласуването. Приема се един глас повече за. Изменение 50 за, против, въздържали се, приема се. Сега изминаваме към член 7, изменение 16. За, против, въздържали се, приема се. 17. За, против, въздържали се, приема се. а, извинявайте, член 8. Изменение 18. За, против, въздържали се, приема се. Сега изминаваме към член 9 компромисно изменение 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега минаваме на изменение 56 За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 57. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега стигаме до компромисно изменение 6 за против. Приема се. Изменение 60 за против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Да. Минаваме на член 15, изменение 21. За, против, въздържали се, отхвърля се. 16 член, 61 изменение. А, приема се всъщност. А, извинявайте, става дума за изменение 21. Искаме да проверим тук гласуването. По 21 изменение. Край на гласуването. Приема се. Um, Изменение 61, моля. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 22. За, против, въздържали се, приема се. 23-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Сега стигаме до точките от било компромисно изменение. Първо за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение второ, за, против, въздържали се, Приема се. Изменение 28. За, против, въздържали се, приема се. Изменение трето е оттеглено. Изменение 29. Разделно гласуване по първата част. Гласуваме кой е за, против, въздържали се, приема се. Втората част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим ли тази част от гласуването? Не, приемате. В такъв случай гласуваме компромисно изменение трето. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 32. За, против, въздържали се, отхвърля се. 33-то. Извинявайте, 31-во изменение. Устно изменение. Окей. Mm, mm. So oral amendment replaces various European Those тук имаме устно изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И сега стигаме до компромисно изменение четвърто. За? Против? Въздържали се? Приема се. Точка от прембила 15. За, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздърж... въздържали се, отхвърля се. 35 изменение за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля, но можем да проверим по електронен път. По 37 начало на електронното гласуване. И край на гласуването. Отхвърля се. Да, ясно е, че се отхвърля. Компромисно изменение пето. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. И сега крайния вод по електронен път, начало на гласуването, край на гласуването, приема се. Много добър резултат. Поздравления! Yeah. Now we go to uh, item 6, control of major accidents. Сега минаваме към точка 6. Контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества. сега давам думата на госпожа Хандзлик. Имате думата. please. Mrs. Госпожо Ханслик, имате думата. Okay. Uh, dear colleagues, sorry. <laughs> Уважаеми колеги, да, извинявайте. Обаче искам да получа вашето внимание, за да мога все пак да се изкажа. Благодаря. Много благодаря, уважаеми колеги. Директивата Севезо е изключително важна. Тя е от изключително значение за предотвратяването на големи аварии. Сега, промените, които са които мисляме, се изискват, те са необходими в директивата. Например, в изменение първо става дума за класификацията на етикетите и пакетирането на опасните вещества и смеси. искам да привлека вниманието ви към тази важна проблематика, защото тук става дума за цялостна промяна на отношението към директивата Севезо. Наистина постигнати са много компромисни разпоредби. Аз съм напълно съгласна с тях. Тук се включва и регламента, който се отнася до достъпа от страна на гражданите при въвеждането на тези промени, а също така и при докладването на такива аварии. Аз се отнасям а, много положително към упростяването на системата на отчитане и докладване. Сега, що се отнася обаче до промените, които предлагам в а, моя доклад, те се отнасят до два елемента. На първо място става дума за информацията, която се държи в докладите. На второ място информацията, която се предоставя на обществото. На първо място, що се отнася до приложението, тук става дума за делегирани актове, защото става дума за изброяването и включването на вещества, на вече съществуващи в този списък вещества, както и нови вещества. Всъщност приложение първо е ключов елемент, много важен елемент на директивата, защото там се дефинират веществата, както и стойностите на веществата. Сега, що се отнася до приложното а, поле, тук също имаме известни промени, които са въведени. Имаме промени в приложение първо, в приложение седмо. В приложение седмо става дума за отклонението от стандарта възоснова на член четвърти. Тук трябва да включим този текст в нормална законодателна процедура. Сега, що се отнася до приложение първо, чухме гласове по време на обсъждането в нашата комисия да изключим или да включим определени вещества. Докато разработвах становището си, сметнах, че като разгледаме съдържанието на приложение първо, това ще даде добра основа, но всъщност е задача на Комисията по околна среда ние тук в Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите имаме правомощие да кажем дали определени вещества трябва да бъдат включени в този списък, който фигурира в приложение първо. Ето защо моето предложение се отнася само до а, самите правила на включване на веществата, а не до веществата, които вече са включени в списъците. Тук става дума също така и за задължението за информиране на обществото, но също така и формите и начина за разпространяване на информация. Информацията трябва да бъде формулирана ясно, трябва да бъде разбираема за гражданите, така че те да нямат абсолютно никакви съмнения по отношение на на своите поведенчески модели, на това как трябва да се държат, когато а, има случай на голяма авария. Ние като граждане искаме да получаваме адекватна информация, не да получаваме задължително много информация, по-скоро адекватна информация, а, която да достига и до а, всички граждани, като се поставя специално ударение върху болници, училища и други специализирани сгради. Съгласна съм и с предложението от страна на Европейската комисия да има възможност да се получава информация по-често, по-отворено в общественото пространство. Включени са различни елементи в информацията, която се получава, като някои данни се отнасят до различни права, като тази информация трябва да се получава при поискване. Според мен Европейската комисия трябва да предоставя доклад на всеки 4 години във връзка с всички големи аварии и катастрофи, случили се на територията на Европейския съюз с коментари за това какво е въздействието на тези аварии и катастрофи върху функционирането и прилагането на директивата. Мисля, че такава една информация може да се окаже изключително полезна в наши бъдещи дебати и дискусии. Това исках да кажа в своите коментари по тази конкретна директива. Последния срок за подаване на изменения е 20 юни 2011 година. И а, аз ще изслушам сега много внимателно вашите коментари и въпроси. Благодаря, госпожо председател. Много ви а, благодаря. Сега давам думата на докладчиците в Сянка. първият докладчик а, в Сянка, госпожа Перес. Заповядайте. Е, благодаря, госпожо председател. Нека първо да поздравя госпожа Хандлик за добре свършената работа. Наистина тя ни представя един отличен документ. А и аз изцяло споделям нейното мнение, че комисията ще трябва да преосмисли подхода по отношение на този документ. Още през април разговаряхме и аз бях казала, че а, изменението на приложение 1 трябва да става по пътя на делегиран акт, защото това е приложение, което съдържа списъка на опасните вещества и техните а, прагови стойности, за това трябва да се изменя по нормалния законодателен път. Също така съм съгласна, че когато гражданите са изложени на опасност, те трябва да имат прозрачна и постоянна информация, т.е. да имат достъп до такава информация. Освен това, трябва да се уточнят начините на сътрудничество между държавите членки, между регионалните и местните органи, за да могат да се предотвратяват такива инциденти. Освен това би следвало да се разработят информационни системи за такива аварии по отношение на изготвянето на доклад от страна на комисията за такива аварии, също съм съгласна с докладващата, защото такива доклади ще показват дали директивата се прилага ефикасно. Всеки път трябва да се пише такъв доклад, особено когато става дума за трансгранични аварии. Целта е да се обобщи, да се анализира информацията, която се подава от съответните държави членки и на тази база да се направят изводи за това как могат да бъдат избягнати в бъдеще подобни аварии. Още веднъж благодаря на докладващата. Аз ще внеса някои малки изменения. Много благодаря. Следващия коментар е от Алде, господин Грюсман. Много ви благодаря, госпожо председател. От името на моята колега госпожа Родванова, която не можа да дойде тук, искам да направя някои коментари по този въпрос. Госпожа Парванова би искала да поздрави докладчика за всичката за цялата работа, която е свършила, за всички изменения. Алде а, подкрепя измененията, предложени от госпожа докладчика по а, приложения 2 и 7, когато става дума за приемане чрез обикновена законодателна процедура, а не чрез делегирани актове. Що се отнася до информацията за обществото? Госпожа Парванова подкрепя намаляването на праговите стойности за тези вещества, които замърсяват околната среда. Но тя подчертава, че може би ограничаването на приложеното поле на директивата не би било подходящо, когато става дума за опазването на човешкото здраве и околната среда. Що се отнася до веществата, можем да подобрим праговите стойности, които се прилагат. За някои вещества не е ясно защо се избра събрани тези прагови стоености, на какви научни основания, което повдига въпроси, че може би има политическо решение за тяхното фиксиране. Например, за праговете за диоксиди нямаме научни стоености, които показват какви трябва да бъдат тези прагове. Трябва да се включат някои вещества в приложение първо, за да е ясно, че нямаме вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Тези вещества не са класифицирани като токсични в по-ранни класификации, но са получили такъв етикет по-късно. Госпожа Парванова също така смята, че трябва да се подчертаят повече елементите свързани с здравето. Когато става дума за големи аварии, които са опасни за човешкото здраве, околната среда, тук трябва да се включат някои вещества, които са изключени в момента. А, също така, модификациите, които трябва да се въведат, ще позволят по-добра оценка на риска което ще позволи защитата на заобикалящата околна среда и на хората, които живеят в съответния регион. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Кроцман. Той се изказва от името на докладчика в сянка госпожа Парванова. Госпожа Рюле. Благодаря когато слушах, се попитах дали това не е работа на Комисията по околна среда. Мисля, че госпожа Ханслик е подходила много правилно, като се е съсредоточила върху въпросите, които са от компетентността на нашата комисия и прави много важни е, предложения, например правото на информираност. Това са отлични предложения и е, са в рамките на спазването на правата на потребителите. Също измененията чрез делегирани актове са много уместно предложени но се питам как комисията гледа на тези неща. Смятам, че тези предложения подобряват предложението на комисията и съм любопитна дали комисията ги приема. Но благодаря ви, наистина сте свършили чудесна работа. Благодаря, госпожо Рюле. Не знам дали от ГОЕ искат да се изкажат, дали имат някакви коментари. Не, не виждам техния докладчик в сянка, обаче може би пък имат коментар. Не. Добре. В такъв случай се обръщаме към комисията и искаме да чуем техния коментар. Господин Але. Yes, thank you. Да, много ви благодаря, госпожо председател. На първо място искаме да ви поздравим за интереса от страна на вашата комисия към нашето предложение. Всъщност, това е директива, която се отнася до сигурността и безопасността на индивидуалните лица, до закрилата на хората и това е въпрос от изключително значение. Преразглеждането на тази директива беше продиктувано от промяната в класификацията на веществата, нещо договорено в международен мащаб, който трябва да се включи в европейското законодателство, а, като трябва да хармонизираме начина по който тази директива се отнася до регламента за веществата. Трябва да се вземат предвид всички промени, така че директивата да бъде напълно функционална през 2015 година. Наистина сме съгласни с моментите, които бяха отбелязани от госпожа докладчик и от господата докладчици в Сянка, що се отнася до достъпа до информация. Ако искате ефективна превенция на големите аварии, ви трябва наистина много проактивност, трябва ви ефективност и ефикасност. И всъщност хората трябва да бъдат предупредени за това каква е точно опасността и как трябва да се държат, какво поведение трябва да предприемат. Много е важно, че на този доклад ще допринесе към нашето предложение в това отношение. Наистина съм съгласен, че такава информация трябва да се предоставя, част от информацията трябва да се предоставя по интернет, онлайн, а ако има опасност от голяма авария, трябва да имате незабавен достъп до такава информация. Защото ако сте я получили преди известно време, може да сте забравили за какво става дума. И а, днес имаме такива средства да постигнем това именно чрез интернет. И малко допълнителна информация, трябва да има допълнителни детайли, които да бъдат налични. Но мисля, че наистина, когато се получава информация по интернет, нещо, което беше предложено от докладчика, това би решило редица проблеми. Сега, що се отнася до приложеното поле и делегираните актове, Госпожо председател, позволете ми да ви отнема една минутка да обясня какъв е нашият подход, защото той е много важен в цялостната система. Разполагаме с европейско законодателство за класификация, етикетиране и пакетиране на химически вещества – като там се използва наличната е, информация за отделните свойства на химикалите, на веществата, за да се определи класът, в който, на който те принадлежат. Когато определено вещество бъде категоризирано в съответствие с законодателството, ако получи определени характеристики, като например токсично за здравето, това ще трябва да се а, взима предвид, когато се прилага директивата Севезо. И а, тези решения за класификация, които се взимат възоснова на техническата информация, като се следва а, процедура за проучване, което се ответства на типичната процедура, която се прилага, когато се използват делегирани актове, нещо, което отговаря на Лисабонския договор. Да, има обаче а, определени случаи, в които определено вещество се категоризира заради негови присъщи свойства, но това може да не отрази нивото на опасност, което се поставя от използването на такова вещество. И ако погледнете част трета на приложение първо на нашето предложение, ще видите, че ние не говорим за изключването на вещества от директивата, а говорим за дефиниране на условията, при които тези вещества биха попаднали под приложното поле на директивата. Защото ако нямаме унифицирани критерии, може да решим, че в определени случаи тези вещества не представляват голяма опасност. И тук трябва да сме особено внимателни, защото ако а, основаваме своите действия само единствено на вътрешни, присъщи свойства при тази директива, може да изпаднем в ситуации, в които класификацията по комитологията на вътрешни свойства има въздействие тук, а, което не е съответно на големите опасности при големите аварии. Да, разбирам всички опасения на парламента за това как комисията упражнява своите права по делегираните актове. затова в приложение четвърто предлагаме някои общи критерии, върху които трябва да почиват такива решения. Сега работим с експерти, за да прецизираме тези критерии и по този начин да се прецизира и приложение седмо. Също така Виждаме и други документи от парламента, които се движат в същата посока за обсъждане на критериите за упражняване на тези правомощия, а не толкова подлагане под въпрос на критериите, при които определено вещество се класифицира като опасно, което се прави по делегирани актове. И аз призовавам тази комисия да си помисли за един такъв подход. И накрая искаме да приветстваме подсилването на елемента на докладване, което беше подчертано и от докладчика. Смятаме, че когато има такова докладване на малки аварии или на не толкова важни аварии, това ще ни помогне да си извлечем полуки, които да бъдат разпространени във всички държави членки в рамките на Европейския съюз. Знаем, че има предложение за допълнителен доклад на този, който ние предлагаме. В член 20, алинея 4, ние казваме, че комисията изготвя доклад. И просто не разбираме какво точно е намерението на докладчика. Дали да разшири това, което вече се включва в този доклад, или пък да има втори цикъл на докладване. Просто ние от комисията смятаме, че това би представлявало допълнителен товар и трябва да си остане в един единствен цикъл на отчитане. Сега, що се отнася до конкретния въпрос за докладването след всеки, след всяка авария, някои аварии са по-широко мащабни, някои са значими, сериозни аварии, но имат пък ограничено въздействие. Имаме около между 20 и 35 аварии, които биват докладвани всяка година, което обаче не означава, че след всеки доклад трябва, че, извинете, след всяка авария трябва да се пише доклад. По-скоро, след като наберем опит, след определен брой години, можем да извлечем съответните полки, които да, да включим в доклад, който да представя нашия а, опит. Надявам се, че по този начин успях да отговоря на въпросите, които ми бяха зададени. Благодаря ви за вниманието. Thank you. Много благодаря. Благодаря ви. Госпожа Ханс, Ханзлик, искате ли да отговорите на това, което чухте? Госпожо председател, уважаеми колеги, много ви благодаря за тази така а, интересна дискусия на доклада, който ви представих. Така като изслушах вашите мнения, мога да заключа, че по много въпроси имаме обща позиция. Обадена съм, че ще успеем да, да достигнем до много добър компромисен текст на тази директива за в бъдеще. Това е добър знак наистина и любезно благодаря за всички ваши коментари и бележки. Искам само да ви напомня, че 12 часа на 21 юни е крайният срок за подаване на изменения. Благодаря ви за вниманието. Председателката, много благодаря. Сега, що се отнася до времевите измерения, трябва да кажа, че обсъждането на измененията ще стане на 11 юли. Гласуването в ИМКО ще е на 12 юли а в комисията Енви, разбира се, това не е наша работа, също ще бъде на същия ден, а иначе гласуването в пленарна зала ще бъде през декември 2011 година. Добре. Малко бързичко се движим по програмата, но пък можем да продължим по-нататък с точка 7, тъй като можем да обсъдим и този въпрос. Тук става дума за договорите за кредити за жилищни имоти. Сега давам думата на докладчика госпожа Гебхарт. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Това е становище, предназначено за Комисията по економически и парични въпроси. Става въпрос за организацията на, единия, е, на едината система за разплащанията. И първият въпрос, който се поставя в връзка с това, е въпросът за това дали старите системи и системата за единни разплащания в евро могат да съществуват паралелно. Аз също си задавах този въпрос, но стигнах до заключението, както комисията, че все пак трябва да се определи крайен срок, защото а, в еврозоната не можем да си позволим разнообразие от преводни системи. Така че трябва да имаме възможно най-голяма хармонизация. Това беше първия въпрос, на който трябваше да си отговоря. Вторият въпрос е в какъв срок в какъв период трябва да са разположени преходните срокове за преминаване към единната зона за плащания в евро. Разсъждавах също и по принципния въпрос дали датата за преводите и за другите финансови услуги трябва да бъде една и съща. Бях се подготвила на английски и сега малко трудно си намирам немските думи. Говорим за преводи и директни дебити. А, значи дали сроковете за преводите и директните дебити трябва да бъдат едни и същи. В първоначалния проект за изменения, който бях подготвила, бях записала, че датата трябва да е една и съща. Но после размислих. Все пак преводите и директните дебити са се подчиняват на различни системи. Освен това, не бива да се забравя необходимостта от защита на потребителя. Сега, преводът е нещо, в което ние сами попълваме своите данни. И както съм казала и в предложението си за изменение, това са а, така наречените чувствителни данни, които не при, достигат автоматично до получателя на превода докато системата на директните дебити е малко по-сложна, за да могат те да се осъществят личните данни, трябва да бъдат предоставени, така да се каже, на трето лице. И тук възниква въпросът за защитата на личните данни и преди всичко обратната проследимост в случай на злоупотреба с тези данни. Този въпрос е особено деликатен. Доколкото съм разговаряла с представители на банки и други специалисти, а, съм с впечатлението, че все още има какво да се желае от системите за сигурност. Така както и Европейската комисия го предвижда. А, а, за това датите са различни. С други думи, преводите могат да стават по-бързо от директните дебити, именно за да изпълним изискванията за обратна проследимост и защитеност на данните, включително и да може да се реагира при евентуални злоупотреби с тези данни. Мисля, че това бяха най-важните въпроси, принципни, от гледна точка на защитата на потребителя. Другият въпрос, който трябваше да се обмисли, е какво да правим с сроковете, които Европейската комисия предвижда. Дълго обмислях и този въпрос. поддържа, поддържам това, че трябва да се създаде единна система, но трябва да се даде време на потребителите да привикнат към нея. Така че предлагам да има срокът да се удължи с две години в сравнение с предложението на комисията. Значи за преводите вместо 2-4 години, за директните дебити вместо 5 години. Мисля, че е уместно да се дадат такива срокове, за да могат действително потребителите да свикнат с новата система, да се сприятелят с нея. За това е по-различно предложението ми за срокове от това на комисията. Нещо, което пък се отразява на сроковете за докладване за комисията. Те също трябва да бъдат удължени, защото няма да може да искаме от комисията да докладва нещо, което не е изцяло приложено. Äh, също така искам да ви обърна внимание върху едно приложение, което предлага Европейската комисия, което аз предлагам да влезе в материално-правната част на текста. Защото, според мен, въпросите са прекалено деликатни. Търсе номера на предложението си за изменение. Може би сте се очудили, че има едно много-много дълго предложение. То е толкова дълго просто защото обхваща различните части от приложението, които аз предлагам да се възприемат в текста. Това е предложение номер 7. Основни технически изисквания към преводи и директни дебити. Става въпрос но, за използването на идентификационните номера на преводите, трансферите на финансови средства и така нататък. С други думи, чисто технически въпроси, но а, във всички случаи са засегнати лични данни и не смятам, че това е въпрос, който може да се урежда в приложение, което както се предвижда комисията може да изменя сама. Смятам, че това трябва да е част от законодателния текст. просто защото въпросът е деликатен и наистина политическото ниво трябва да има думата, когато той се решава. Предложение за изменение 26. Извинете, поправя се ораторката. Не е вярно, че е 26. Изменение 31. Искам да ви обърна специално внимание и на него. Аз вече намекнах. Тук става въпрос за това при преводите, кои данни могат да станат достояние на получателя. В това отношение комисията предвижда получателят да научи името на платеца и или ИБАНа на неговата сметка. Според мен въпросът е твърде деликатен. не е задължително ИБАН номерът да се предоставя на получателя. Предостатъчно е да той да знае името, евентуална платеца, евентуално и мястото, където е задвижен преводът. Просто исках да ви препоръчам да ме подкрепите в това ми предложение. И сега последно, какво става с, а, е, с регресните искове, тогава когато не се извърши дадено плащане. Извинете, с обратните транзакции, обратните плащания. А, Въпросът, който нас ни интересува е платецът какви разходи, е, за какви разходи трябва да поема отговорност. Затова в своето изменение казвам, че платецът не може да бъде задължаван да заплаща за разходи, възникнали поради недостиг на средства по сметката, от която се извършва превода първо и второ, когато той не носи отговорност за това, че плащането не е било извършено. А, защото наистина, ако банковата система е, е причина за неизвършенето на плащането, не може да се търси отговорност от задълженото лице. Мисля, че това също е така уместно допълнение към предложението на Европейската комисия. Ето това са основните моменти, които предвиждам в своите предложения и сега, разбира се, с любопитство очаквам предложенията на колегите и техните коментари, както и техните предложения за изменения, които трябва да постъпят най-късно след два дни. Това е и причината миналата седмица, щом станаха готови преводите, веднага да ги предоставя на докладчиците в сянка, за да успеят да се подготвят и да не останат изненадани от новите текстове защото наистина е важно Комисията по вътрешен пазар, пазар и защита на потребителите да излезе със своето мнение. Thank you very much, Madam Uh, the first reaction... Много ви благодаря. Най-напред давам думата на НП за коментар. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа докладчика за това, че ни представи това становище. Ще се огранича до един основен коментар, който се отнася до крайните срокове, но все пак ще започна, казвайки, че според мен това е един много важен елемент, който привлича интереса на обществото. Много е важен за хората този законодателен текст. Важен е от гледна точка на комисиите ИМКО и ИКОН, всички колеги, които работят по тези въпроси. Най-важният въпрос, който бих искал да подчертая, е свързан с крайните дати, с крайните срокове. поне аз така както разбирам нещата, както ни казва водещата комисия ЕКОН, е, че трябва да сложим крайна дата от две години за края на, за приключването на този проект. Според мен има тук много работа, и, трябва да, и в същото време трябва да имаме възможно най-кратки срокове трябва този проект да бъде осъществен веднъж и завинаги. Вече го влачим от известно време и колкото по- бързо започнем да го прилагаме, толкова по-добре е за всички стопански субекти, индивидуални лица на нашия пазар. Сега, доколкото разбирам фактите правилно, така както ни каза госпожа Гепхарт, тя иска удължаване на този срок от две, на три години, в случаите на преводите и 4 години, когато става дума за директните дебити в евро. Все още не, съм сигурен, че трябва да имаме такова отлагане от 3 на 4 години. Тук става дума за доста а, сериозно удължаване на срока. Аз а, получих тази задача да работя по това досие след, първата, след първия обмен на мнение, след първата година. И наистина, да, склонен съм да приема и гледната точка на госпожа Кепхар. Тя би могла да ме убеди за това удължаване. Но още от първото четене на този документ съм по-скоро склонен да подкрепя позицията на водещия докладчик в водещата комисия, защото според мен наистина трябва да свършим работата си по този проект проект, тъй като това е от интерес на стопанските субекти и на потребителите. В същото време, наистина си оставам така отворен за предложения и може би пък госпожа докладчика ще може да ни убеди за удължаването на този срок. Благодаря ви, господин, господин Бусотил. А сега Алде, господин Смит. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и за проекто доклада и неговото представяне от страна на госпожа Гепхарт. Сега всъщност това, което аз исках да кажа, вече беше изречено от господин Босотил. Ораторът обърка името, сега се извинява. Наистина, много е важен този документ за малките и средни предприятия, за стопанските субекти и за потребителите. Наистина не трябва да удължаваме работата прекомерно. Да, може би така е възможно да ме убедите за едно удължаване на сроковете, но далеч не съм сигурен. По-скоро съм песимистично настроен, че бихме получили въобще някакви ползи, ако продължим да отлагаме сроковете. Това всъщност ми е основният аргумент. Следователно, бихме могли да, така, да, да постигнем някаква договорност, някакъв консенсус в крайна сметка. Още нещо. Аз мисля, че ще внеса някои изменения във връзка с тези страни, които са извън еврозоната. В член също така и не знам дали моите колеги от Германия биха приели това, но тук по-скоро става дума за изключение, за дерогация. Защото в моята страна основната държава, към която изнасяме продукти е Германия. И такава една разпоредба не е от полза нито за малките и средни предприятия, нито за потребителите. Поради тази причина смятам, че трябва внимателно да използваме различните типове изключения и дерогации, особено за някои държави. Това са основните ми коментари, но основното, основният проблем е свързан с времевите измерения. Благодаря. Благо, много благодаря. Преминаваме към следващия оратор. Мога да бъда съвсем кратка, защото не съм докладчик в Сянка, а и нямах възможност да разговарям с Паскал по въпроса. Все пак имам впечатлението, че а, въпросът с сроковете е, така да се каже, по-германски въпрос. Просто немската общественост а, ни притиска малко повече. Тъй, че в момента не мога да реагирам преди да съм се разбрал с колегите. E. Господин Деян от Обединената левица. Благодаря, госпожо председател. Първо трябва да кажа, че се опитах е, да се убедя, че сроковете са наред. Е, бях на различни срещи, разговарях с национални е, представители и така и, и не намерих аргументи в подкрепа на отлагането. И аз подкрепям казаното от господин Босотил в това отношение срещу първоначалното предложение на комисията. Поражда се и объркване. Би се породило сред потребителите и, и търговците. Тръгнали сме нататък. На всички ни е ясно. И не е чак толкова трудно. За, за някои банки в някои страни може и да е. Но на общо взето аз не виждам някакви затруднения. Е, лично аз, като потребител, съм, съм объркан. Е, По-настоящему. Това, че има общоевропейска система, от друга страна национална система – тъй, че е, преходът не бива да се отлага. При все това, обаче, е, подкрепям доклада на госпожа Гепхард. Е, той съдържа много добри неща. И правото на информация, съдействието на потребителите на информация, личната неприкосновеност. И цяло ще подкрепим всичко това. Освен това, нашите малки и средни предприятия е, имат едно запитване, едно, едно опасение. Е, в тази връзка ще внеса няколко изменения. Е, става въпрос за новаторските системи, за, за новите а, форми на, на разплащане, а, в това число мобилните и трябва да ясно да се подчертае, че е, приетото днес не би трябвало да бъде пречка за нововведения утре. И най-сетне по въпроса за надзора на системата и участието на държавни органи, това според мен е основателно, и аз ще внеса на съответното изменение. Благодаря. Следващата ораторка, госпожа Штейла. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на докладчика. Бих искал да се спра на въпроса за таксите. Приветствам измененията 12, 13 и особено 15, внесени от госпожа Гепхард. И във връзка с последното 15, госпожа Гепхард задава въпрос на комисията за намеренията и по отношение на таксите. Аз, е, разбира се, като представител на Великобритания е, е, нямам отношение към еврозоната, но във всеки случай при парични операции между Великобритания и Белгия, да кажем, се оказва, че таксите се различават между различните институции. И вече при електронните трансфери, оказва се, таксите са несъразмерно високи. И ние трябва да зададем въпрос. Не би ли следвало при тези операции да не се събират такси? Или пък ако се събират, те да е, бъдат събирани при условията на равнопоставеност е, между страните, между банковите институции. И тъй като нашата комисия все пак се е, занимава с защитата на потребителите, ние особено внимание трябва да обърнем на този въпрос за таксите и би било добре да чуем от комисията как е проучила състоянието на пазара е, в държавите членки, в различните банки по отношение именно на таксите и потребителския интерес. Благодаря. Господин Кройцман. Благодаря, госпожо председател. Искам да обърна внимание на един проблем, който не знам дали трябва да се решава на национално или европейско ниво. Това са банковите процедури по възстановяване на средства. Банките твърдят, че ако срещу ако на всеки клиент, който ако трябва да се изпраща уведомление на всеки клиент, това ще бъде прекалено много. Дали все пак да не откликнем на развитието на технологиите, когато даден платец е дал съгласие за едно нещо, става дума за директните дебити, е, банката просто използва новите е, банкови кодове и продължава да реализира дебита, а не при всеки превод да уведомява платеца. Още повече, че става дума за милиони неща, например абонаменти за вестници и списания. А представете си каква бюрокрация ще възникне, ако абонатите, например, трябва да дадат изричното си съгласие с новите технически данни, примерно, че е променен номера на сметката, по която се превежда сумата за абонамента. Мисля, че трябва да отразим това. Да, защитата на данните е много важна, но в крайна сметка става дума просто за нова техника за смяната на тези номера на сметки, а плащанията по директните дебити си продължават. Просто исках да изтъкна този проблем, защото трябва да се реши. Най-добре би било да се реши на европейско ниво, а, защото защото а, нареждането за директен дебит е нещо чудесно. А, ако правя превод, примерно, може да сбъркам една цифричка, което ми се е случвало. Това да трябва да се обърнете към собствената банка и към другата банка, за да си получите обратно парите. Докато в Германия мога да възразя срещу директния дебит, без да а, посоча причини и си получавам парите обратно. Мисля, че това е една добра уредба. Denkt nicht mehr dran, wenn ihm es gegeben hat, ist mir auch schon mal случвали са ми се такива проблеми, просто отказвам даден директен дебит и по най-лесния начин си връщам парите по своята сметка. Затова бих предпочел да решим проблема, като кажем, че не е необходимо да се повтаря процедурата по даване на нареждане за директен дебит при смяна на банковата сметка на получателя. Сега не говорим за една, две, един-два параметъра, говорим за милиони данни и за това предлагам да решим въпроса на европейско ниво, като предоставим на държавите членки възможността да въвеждат разпоредбата чрез а, преходен период. Ако нещата се решат на национално ниво, банките ще имат проблем. Ще трябва да чакат изменението, което да излезе, докато преходният период за националните държави ще даде възможност и на банките да предвидят какво ги очаква. Благодаря. Нека сега чуем представителя на Европейската комисия, генерална дирекция Пазар. Да, моля. Господин Кройцман тъкмо е, говори за на английски standing order, т.е. предварително дадено съгласие от страна на клиента да се е, прихващат суми от сметката му, което е различно от незабавното инкасо или, или така наречения директен дебит, така че трябва да сме наясно. Това беше забележка от член на комисията. Сега нека видим какво е, ще ни каже представителя на Европейската комисия. Така, накратко, няколко неща се казаха за срока. Това е съществена част от проекта регламента. Комисията предпочете да бъде амбициозна или може би твърде амбициозна в това отношение, имайки е, предвид, е, че е, още през 2008 година е, е, започна е, работа по платежните нареждания, т.е. кредитни трансфери. По-късно през 2009 година беше въведена системата СЕПА за незабавно инкасо и, и, и доста и държави членки, и банки са извършили прехода. Някои обаче просто се влачат и твър, твър, твърде, твърде бавни са и комисията смята, че това не, бивал, не би следвало да бъде в ущърп на унези държави членки, оператори и банки, които до сега са положили всички усилия, направили са всички капиталовложения за извършване на, на е, прехода към, е, една, към европейската платежна система – Така че, така че комисията се спря именно на този срок, една година след приемането на регламента е, за е, кредитните трансфери и две за е, незабавното инкасо. И ние смятаме, че тези срокове ще бъдат достатъчни за онези, които до сега вече година и половина, две не са направили нищо, да се посъбудят. Госпожа Гебхард предлага някои изменения на приложението или, или части от приложението да бъдат изнесени е, в е, основната част на регламента. Е, приложението се състои от две групи положения или, или разпоредби. Първата е за защитата интересите на потребителите, които ще трябва да боравят с нов продукт, тъй като е, незабавното инкасо по е, системата за заплащания в еврозоната ще се окаже първия такъв инструмент с международен елемент, с, с презграничен характер. Поради което комисията предлага да се допълнят е, нормите, които вече действат, така че банките да бъдат задължени надлежно да осведомяват потребителите, е, включително за правото им да откажат незабавното инкасо или, или да ограничат е, броя на е, правоимащите. Има някои технически изисквания, освен това. На международно равнище действат такива информационни формати, с които трябва да се съобразяваме. И според нас тези чисто технически елементи би следвало да си останат в приложението поради характера им на технически елементи. И при тяхното изменение в бъдеще, ако се наложи, т.е. ако те бъдат изнесени в основната част на регламента, е, и те да бъдат изменени чрез пълна процедура на съвместно решение, ние фактически бихме възпрепятствали всякакви нововведения. Така че, за да бъдат по-гъвкави нещата, за да е възможно е, системата на разплащане да се движи, да бъде в крак е, с най-новите технически постижения, ние предлагаме тези, тези наистина технически детайли да останат в приложението с оглед на по-лесното им изменение в това отношение, както казах, иновациите на въведенията са от съществено значение. Ние не бихме искали регламента да ги възпрепятства. Ето защо в регламента се предвиждат е, редица изключения, още в първия му член. И все пак, при възникване на всякакви нови форми или платформи за разплащания в интернет, чрез мобилни устройства и прочие, и когато в резултат от тяхното въвеждане се стигне до платежни, автоматични платежни нареждания или искания, тази част на въведението би следвало да попадне в приложното поле на регламент. Значи регламентът няма да възпрепятства е, създаването на конкурентни технически платформи за плащанията. Но пък въвеждането на такива технически платформи не бива да бъде вратичка за операторите да се отклоняват от приложното поле на регламент. И най-зетне по въпроса за таксите. Предложението на комисията са третирани само таксите, които се събират и плащат между банки. Така наречената interchange fee, междубанкови такси, които, за които се договарят банките помежду си. Таксите, които се събират от потребителя, вече са предмет на действащ регламент за презграничните разплащания, прият през 2001 година, изменен и допълнен през 2009, който прогласява принципа на равнопоставеността. Тоест, потребителят следва да плаща един и същ размер на таксата, независимо от това дали операцията остава на територията на страната или е презгранична и независимо от платежното средство, е, касово, е, чрез карта и прочи. И всъщност, е, според нашето проучване, благодарение на, на това нормативно положение се наблюдава общо намаление размерите на таксите, които банките събират от потребителите. Тоест не онова, което някои очакваха, е, вътрешните такси да се повишат до равнището на международните, обратно, международните са били намалени до равнището на вътрешните. Сегашният текст, сегашният е, е, акт, който предлагаме, се отнася само за многостранните аспекти на междубанковата такса, доколкото те биха могли да накърняват условията на лоялна конкуренция по смисъла на договора. Ето защо комисията предлага обща забрана на тези многостранни междубанкови такси операция по операция. Но пък може да има известни основания за въвеждането на така многостранна система само за операциите, които са отхвърлени или стурнирани от, е, от системата от една от банките, участваща в е, платежната верига. Така че тук изобщо не говорим за потребителските е, такси. Те, те са уредени на общоевропейско равнище от друг регламент. Това имах да, да коментирам, е, госпожо председател, е, и отново с удоволствие ще отговоря на въпросите, а може и двустранно с членове на комисията да обсъдим. Благодаря, бих искала да приветствам присъединили се току-що към нас изтъкнати гости, членове на Чешкия сенат. Те са гости на госпожа Ройтова. И госпожа Гейфарта има думата. Благодаря, госпожо председател. Сега първо Предложенията ми за изменения във връзка с таксите естествено се отнасят само до възстановяванията, а не до останалите такси, които са предмет на споменатия от вас действащ регламент, по който самата аз писах становище. Тъй, че не виждам противоречие с това, което казва комисията. Просто съм е, променила референтната величина, е, за да упростя нещата, защото смятам предложението на комисията в това отношение за твърде сложно, но нещата могат да се обмислят. Уважаеми колеги, мисля, че поредица въпроси сме на едно и също мнение. Още повече, че всички се стремим да не пречим на развитието на технологиите и точно за това предложих да се заличи член 7, в който се предвиждаха редица е, изключения, е, много съм любопитна да видя какво вие ще предложите, защото не виждам какво друго може да се направи, освен да се заличат предвидените е, изключения. Другото, към което се стремим е, е упростяване. Тук сме на едно мнение. А що се отнася до удължаването или не удължаването на срока за транспониране? Що се отнася до директните дебити? предлагам само едногодишно, а не двугодишно удължаване на срока. господин Босотил, говоря за една година, не за две години. Различни причини ме накараха да направя това. От една страна, организациите за защита на потребителите на европейско ниво изискват от нас да запазим паралелното действие на двете системи. Едината зона за плащане в евро и националните системи. Това е вариант наистина. Много потребителски организации смятат, че веднага трябва да се извърши прехода обаче. И се питам какъв компромис може да се направи между тези противоположни позиции. И както каза и самата госпожа Рюле, в собствената ни страна общините се притесняват много, че няма да успеят да се справят в срока, който за сега предлага Европейската комисия. И за това реших, че ако става въпрос само за една година а, продължаване на срока, няма да се свърши света. Не съм поискала 10, искам една година за да дадем време на малките общини, които са самостоятелни, да си адаптират а, софтуера, да се подготвят. Това беше е, така желанието, което идва от Германия и е една от причините да предлагам удължаване на срока с една година. Е, е, Продължавам да съм на мнение, че различни са данните, които трябва да се които, с които се работи при преводите и при директните дебити. Просто става въпрос за различни процеси и трябва да сме много внимателни към личните данни и тяхната защита. С най-голямо удоволствие ще седна да разговарям още веднъж с вас по този въпрос. Сега за въпроса на господин Кройцман – това е също много важен а, въпрос. Аз съм на вашето мнение и мислех да направя предложение за изменение. Сега не го намирам, може и да съм забравила да предложа изменение, но ще го направя, защото темата е много важна. Става дума не само за постоянни разплащателни нареждания, а и за директни дебити. И имах предвид, че трябва да се пише, че подобни постоянни нареждания, директни дебити и така нататък, а, ще продължат да се осъществяват при прехода към СП единната зона за плащания в евро. Знам колко е сложно. Аз наскоро преминах от една банка към друга и знам точно колко е сложно да си смениш всички сметки, данни и така нататък. Извинявам се, опитах се да намеря приложението за изменение, което си въобразявам, че съм направила. Ако наистина не съм го направила, ще го направя или го изпреварете ме вие, защото смятам, че темата е много важна за потребителите. Мисля, че по този начин Съвсем накратко засегнах повечето от въпросите, които бяха повдигнати и сега, разбира се, с нетърпение и любопитство очаквам вашите предложения за изменение, както и заседанията с докладчиците в Сянка, защото по този начин ще успеем да намерим такъв компромис, който да представлява становище на нашата комисия, защото която е призвана между всичко останало и да се грижи за защитата на потребителите, включително и на техните лични данни. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Гепхард, за дадените разяснения. Срокът за изменения и допълнения е 25 май, 18 часа. И вече разглеждането на измененията ще стане на 15 юни. А до пленарна зала ще се стигне през септември, на, на 1 септември всъщност. Между другото, нека ви напомня, че новия брой на бюлетина на нашата комисия бе публикуван миналата седмица. Екземпляри можете да намерите при входа на залата, но е възможно също така да се абонирате е, в интернет, е, за да получавате е, бюлетина по електронната поща. Осма точка казва ораторката договори за кредити за жилищни имоти или договори за жилищни заеми. Докладът, докладчикът е господин Ленър или Лехнер. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че виждам тук някои колеги, с които заедно сме изстрадали първата, а, а, първия вариант на този документ. Сега искам съвсем накратко да кажа следното. А, за ипотечните кредити все още няма европейско законодателство. Те са изключени от приложното поле на съответния европейски документ разпоредбите обаче на директивата за потребителските кредити може да се е, възприемат и по отношение на ипотечните кредити. Е, значи, наистина трябва да има е, съответствие, единство между разпоредбите за сходни кредити за да не е необходимо държавите членки да въвеждат специфични изменения. Много се радвам, че комисията се е отказала да обхваща всичко в най-големи подробности. Напротив, предлага една а, кратка, стегната, сбита директива, което е важно – защото наистина потребителските кредити са нещо твърде различно от ипотечните кредити. Потребителските кредити са така да се каже масов бизнес. Става дума за какво ли не. Купуване на телевизор, купуване на автомобил, през гранични елементи. Там имам наистина много голяма опасност потребителя да бъде въвлечен в нещо, в което той не, не желае. Докато при ипотечните кредити нещата винаги са по-премислени, в повечето законодателства се изисква и нотариална заверка и така нататък. Самата комисия с право отбелязва, че в момента пазарът не само не е достатъчно интегриран в това отношение, но и възможностите за интеграция не са големи, които става въпрос не само за финансовата криза, за доверието към банките, а и за рефинансирането на ипотечните кредити, отстъпването на вещни права, които са уредени в различните европейски страни по различен начин. Да не говорим за разликите в законодателството по отношение на принудителното изпълнение. Всичко това наистина пречи допълнително на пълната интеграция на пазара. А, лично аз смятам, че това не е проблем. Не сме длъжни да хармонизираме всичко в Европа. И виждам, че и комисията за щастие е доста сдържана в това отношение. Значи приложното поле става дума не само за кредити за жилищни имоти, а за всякакви ипотечни договори и, или кредит, който не е ипотечен, но е за цел подкупка на жилище. Тук съм съгласен с комисията. Това, което трябва да посоча е, че в директивата за потребителските кредити са предвидени едни изключения, които имат уместно и тук. Няма да ги изреждам, едва ли това ще бъде проблем, просто ще допринесем за единство на законодателните текстове. Не може в европейското законодателство да се допускат изключения по отношение на потребителските кредити, които да не се допускат по отношение на жилищните кредити. А, ако по, прочетем приложното поле, члена, определящ приложното поле в директивата за потребителските кредити, ще видим, че тук става дума изобщо за кредити. Значи от самата дефиниция проистича това, че трябва да има единство. Това беше само в скоби казано. Защото не бива да формулираме едно и също нещо по различен начин. В член 5 се казва, се говори, че трябва да се действа в интерес на потребителя. Тук смятам, че трябва да споменем, че а, кредиторът трябва да отчита интересите на потребителя, но може би трябва да а, се изразим малко по, по-точно, да уточним тази формулировка. Шести член, съгласен съм с комисията. А, по отношение на квалификацията на банковите служители, които работят с ипотечни кредити. Сега, текстовете за рекламата и информацията. Нека да размислим още веднъж, че може ли пък рекламата в областта на ипотечните кредити да бъде чак толкова вредна? правата за информация са уредени, макар че едва ли е работа на банката да обръща внимание на потребителя, че може да получи данъчни облегчения, понеже е взел ипотечен кредит. Сега, не всичко, което е добро за потребителя, трябва да заляга в всеки закон. Разбира се, че трябва да има информационен лист, както спрелага комисията, трябва да се получават разяснения, т.е. потребителите да получават разяснения. Сега, ефективната годишна лихва. Разходите за обезпечението влизат в тази лихва, а те не могат обикновено да се предвидят предварително. И ако това трябва да се разкаже в рекламата, ние просто няма да даваме възможност на банките да рекламират своите лихви. Възможност за контрол. А, мисля си, че и тук трябва да хармонизираме нещата с директивата за потребителските кредити, за да избегнем а, проблеми, породени от различното тълкуване. Например, проверка на надежността на кредитополучателя. Тук е добре предложението, добро предложението на комисията, но в случая, че в случай, когато банката, в случай, че банката установи, че а, заявителят на кредит не е платежоспособен, тя е длъжна да му откаже кредит, тук ми се струва прекалено а, строго и силно. Трябва да оставим на възможност на банката сама да реши дали да отпуска кредити на такива хора. Мисля, че тази прекалено категорична а, забрана е вредна. Информацията, която се дава, базите данни, добре е формулирала комисията нещата в това отношение. Консултирането. Много ми харесва, че комисията отделя консултирането от останалите информационни задължения разходи за консултирането. В някои случаи те се калкулират в самия, самите лихви по кредита. Трябва да внимаваме как ще формулираме нещата, но във всички случаи потребителя трябва да знае, че консултациите струват пари. И още един въпрос пред срочното погасяване, което беше ябълката на раздора до последния момент, когато се обсъждаше директивата за потребителските кредити. Имаше и помирителна процедура, от която излязаха, произлязаха такива сложни текстове, че ще свала шапка на всеки, който каже, че ги е разбрал. Така че това, което предлага комисията за сега ми се вижда приемливо. Въпросът е дали, трябва да, да, дали не трябва да бъдем по-прецизни в начина на изразяване. На едно място се казва, не бива да се усложнява прекома, прекомерно. Доста обтекаема формулировка, която е само за съда в Люксембург. На друго място се казва, не трябва да е, е, има прекомерни разходи. Мисля, че беше член 12. А, обаче там има друг проблем. На английски винаги са кост, обаче може да се имат предвид и лихви или наказателни лихви. Например, в член първи изрично се споменават лихвите, но когато се урежда въпросът с разходите, свързани с предсрочното погасяване, не се споменават изрично никакви лихви. Ето това трябва да се изясни, за да е ясно, че Наказателната лихва също е разход, защото в скоби казано, тъкмо в условията на финансова криза, а, ипотечните кредити са от голяма полза за потребителите. Освен това е важно да има а, разнообразие от продуктите при фиксирани лихви. Точно фиксираната лихва е най-интересна за потребителя. Иначе нямам възражения по това, което предлага комисията за предсрочното погасяване. Може би, като се изчистят тези два израза, за които говорих. Толкова по отделните членове. И накрая ще кажа, не знам дали да оставим най-категоричните изрази така. Все пак текстът на директивата не дава информация за това, що е а, пълна хармонизация за това искам да попитам служителите на комисията дали тя ще се получи от само себе си, примерно за ефективната лихва, която да стане задължителна за всички държави членки без право на отклонения или ще се предвидят определени варианти за действие на държавите членки. Така, тек, така че текстът се е, нужда нуждае от известни корекции, но е добър. Само да кажа още за делегираните актове. Вчера го казах пред комисаря Бърние в е, правната комисия. Аз съм голям почитател на делегираните актове и смятам, че парламентът си прави лоша услуга, ако настоява да се занимава с всяка подробност. А, което е възможно, разбира се, в, при техническите директиви за машини, за проводници и така нататък. Тук обаче не е приемливо това, което иска комисията. А, например, разширяване на информацията преди изключване на договора, изисквания за това чрез делегиран акт. А, а, изменение на годишната лихва. Извинявайте, тук нагазваме в гражданско право, в търговско право, не може с делегирани актове. А, нещо, което ми е много интересно, защо изведнъж срокът се съкрати толкова. До сега толкова се протъкаха нещата с тази директива. Не тя ще реши финансовата криза, Смятам, че спокойно можем да работим по-спокойно по нея, но, както казах, за наша радост тя не е толкова обемиста директива, тъй че ще успеем да спазим срока. А с любопитство очаквам сега това, което ще кажат колегите. Просто апелирам да не допринасяме за разтягане на тази директива, просто да се, да се ограничим с нашите корекции и уточнения. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор от социалистите и демократите. Monsieur le Président, chers collègues, pour ce premier échange de vues. Е, благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, е, аз много се радвам от предложението на Комисията за усъвършенстване уредбата на ипотечните кредити. Това са много разпространени, поне в някои държави членки, кредитни продукти. Е, общо взето 6 милиарда е обема. Е, навсякъде в Европейския съюз. Освен това, потребителят се ангажира в съответните договорни условия за твърде дълъг срок 20 до 30 години. По-нататък, е, е, както знаем, е, днешната финансово-економическа криза започна с е, неизправности, е, неплащани от страна потребителите по именно такива кредити. Е, и при това може да се стигне до, до реализиране на ипотечното задължение, е, е, за вземане жилищния имот на, на длъжника и оставането му на улицата. И, но аз би трябвало да изразя безпокойството си най-вече по един процедурен въпрос. В много отношения предложението на комисията засяга изключително защитата на потребителите, което е изключително правомощие нали, на ресорната комисия, която е именно нашата. От, другата страна, от друга страна обаче Европейската комисия насочва проекта към Комисията на парламента по економическата политика и съответно текста на нашето становище е, е подчинено на становището на Комисията по економическата политика. И ние би трябвало да настояваме съответно по един толкова важен въпрос за защитата на потребителите, звъни телефонът на оратора. Нашето становище следва да бъде изцяло включено в становището на Комисията по економическата политика. Надявам се е, по 51 член от правилника на парламента на следващото заседание на координаторите да намерим съгласие с Комисията по економическата политика. По-нататък някои конкретни бележки по, по, по самия текст за принадлежните продукти, така наречени, е, е, ми е думата, и за техния задължителен характер – съпътстващ жилищния кредит. Ипотеката вече е, е, е достатъчно сериозно обезпечение и просто се питаме, е, дали така принадлежните, съпътстващите гаранции и обезпечения, които се искат от потребителя, не биха довели до известни злоупотреби. Освен това, през последно време е, значително нараства относителния дял на лошите жилищни кредити, съответно с реализиране на, на ипотеката. И а, тук а, би трябвало да се уреди въпроса, най-вече когато става въпрос за задължително посредничество или задължителна медиация между страните, когато става въпрос за жизненно важни интереси на длъжника – Нали? за оставането му без, без послон, така че длъжникът така на кращата да може да, да направи всичко необходимо, за да удовлетвори кредитора, без това да, да, да, да стига до, до такива тежки последици за него, за длъжника. Ето това имах да кажа на първо време, госпожа председател. Благодаря. Господин Бос, босла или, или босотил, не става ясно, босла, обусои. В повечето случаи човек се добива с жилище чрез кредит е, и то с значителен срок. Ето защо потребителят трябва да вземе осведомено решение и да намери продукт, който най-вече удовлетворява неговите потребности. Един основен аспект тук съответно е потребителя да получи е, пълна, е, разбираема и изчерпателна информация от самото начало. До сегашната практика в това отношение не е удовлетворява и а, един задължителен информационен формуляр, прият на общоевропейско равнище, е, е, определено би бил стъпка напред. Аз обаче нищо не виждам в предложението на комисията за е, последиците от сключването на е, кредитен ипотечен договор без е, той да е съпътстван от е, такъв стандартизиран информационен формуляр. В случаите, в които потребителят не е информиран съгласно условията на директивата, би трябвало той да се ползва все пак с някаква защита. Другият въпрос е за начина по който се представя тази предварителна е, информация. Тя трябва да бъде дружелюбна за потребителя. Кредиторът трябва подробно да разясни на, на, на заемоискателя е, всички условия, така че наречената финансова или кредитна неграмотност да не поставя някои потребители в неравностойно положение. Понататък понятието реклама за прилагането на тази директива не е дадено легалното му определение по смисъла на директивата. Имайки предвид а, а, катастрофалните последици от безотговорната кредитна дейност а, на, на някои банки в Съединените щати. Необходим е един превативен подход, така че за бъдеще да не се подронва стабилността на нашата финансова система. Значи, е необходима е солидна оценка на кредитоспособността на заимоискателя, като в същото време той се ползва с обективна, изчерпателна, добросъвестна информация. Не на последно място, имам някои резерви по отношение на разрешителната система, основана на изискванията на страната по происход. Според мен, на практика това трудно ще се приложи и би трябвало да помислим за альтернативен вариант, а именно на общоевропейско равнище да бъдат въведени минимални изисквания за гарантирането равнопоставеност между всички кредитни посредници е, в Европа. Благодаря. Благодаря. Дали зелените искат е, да се изкажат? А, да, всъщност аз съм докладчик в Сянка и проявявам голям интерес към това, върху което работим. Още веднъж благодаря и се връщаме към разговорите за потребителските кредити. А, говорихме в редите случаи с господин Лехнер и а, ми е много приятно да работя в този конкретен случай като докладчик в Сянка. Наистина гледаме върху този текст от гледна точка на директивата за защита на потребителите и съм съгласна с преждеговорившите за ролята на Комисията по економическите политики в това отношение отношение. Наистина, провели сме съответните дискусии. Трябва да видим как да се допринесе за разработването на документа. съгласна съм с казаното от господин Лехнер за това, че съществуват различни системи, които може би си заслужава да бъдат запазени. Защото от гледна точка на потребителите, ако се намали броят на формулите, това означава, че потребителите ще пострадат. Чули сме много факти за това как се организират пазарите на ипотеките, на даването на потребителски кредити и понякога периодите на изплащане в някои държави са доста кратки. Има и други държави, които се е, придвижват в различна посока, в които има различни традиции. Тук говорим за доста дълги срокове. А, тук имаме също така и разликата между ипотеки с фиксирана лихва и ипотеки с променлива лихва, като тук отново говорим за различни финансови традиции. Да, наистина ние се намираме в финансова криза и в тези държави, в които има дългосрочно уреждане на въпроса, там имаме по-добро справяне с проблема, докато в тези държави, в които има краткосрочен подход, има повече пострадали от този подход. Аз мисля, че господин Босла също така беляза някои доста интересни елементи. И тук може да проведем много сериозни дебати за потребителските кредити, за задължителното посредничество, за информацията, която се предоставя на потребителите. Много е важно да се види каква информация се предоставя и кой получава в крайна сметка. Понякога 20 страници текст може да се окажат прекалено много, защото това е прекомерен товар, прекомерно натоварване с информация. Тук говорим за по-добра четимост на, на текста, на информацията. Не говорим само за количеството предоставени факти. А, сега по отношение на а, това дали има допустимост за даване на кредит, наистина а, тук а, трябва да обмисля внимателно господин Лехнер, защото в някои случаи, в някои а, обстоятелства е по-добре да се казва не. Понякога, когато се дават кредити много лесно, се стига до сериозни проблеми, не само в Съединените щати, но и в Испания, например. Това имах да кажа. Благодаря. Благодаря следващият ни оратор. Господин Фокс. You, Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да благодаря на господин Лехнер за изясненията, които ни а, представи. Аз приветствам пред предложението на комисията за единен пазар в финансовия сектор. Много е важно да постигнем високо ниво на защита на потребителите. Изразявам съгласие с опасенията на господин Лекнер по отношение на предложенията на комисията за броя на делегираните актове, с които ще разполагат. Според мен тяхното предложение излиза и извън техническите въпроси, по които се работи с делегирани актове. Тук говорим именно и за тази допустимост за отпускане на кредити. Мисля, че това правомощие, което си изземва комисията, трябва да бъде подложено сериозна дискусия в нашия парламента. Мисля, че такъв един подход е погрешен и всички партии трябва да изразят съгласие с това. Имам три опасения по този доклад и мисля, че господин Лехнер може да отговори на моите опасения в своето становище. По член 2 на предложението на комисията когато а, говорим за ипотеките, които се включват в приложеното поле на тази директива. Тук говорим за малко по-различна ипотека, говорим за търговска ипотека, която се получава за да се вземе инвестиционно решение. Тя е по-различна от ипотеката за закупуване на жилище. Просто се чудя защо това е включено тук. Тук имаме е, предложение, свързано с член 17 е, когато става дума за задължителното посредничество, и тук говорим за е, достатъчен брой от споразумения на пазара. Според мен, от търговска гледна точка, това е много неясна формулировка. тук трябва да говорим по-скоро за посредничеството като такова, а не за това какви жилищни кредити са разгледани от тяхна страна. В предложението за стандартизирана информация в европейски мащаб, която да се предоставя, отразява положението в много държави членки. Тук обаче трябва да се прилага национално тълкуване на тези правила, иначе това ще доведе до много големи разходи за отрасъл, за индустрията, без особени ползи за потребителя. Е, искам да завърша, госпожо председател, с един по-общ коментар – на потребителите изплащат много лихви по кредитите, които са а, взели. Изплащат ги в продължение на десетилетия и това представлява много голямо разходно перо. Поради тази причина трябва да гарантираме, че тези изменения не правят кредитите толкова скъпи, че да доведем до обедняването на хората, които взимат кредити и ипотеки. Наистина смятам, че намеренията зад това предложение са много добри. Но в крайна сметка ние се опитваме да предпазим потребителите от всякакви възможни вреди. И а, наистина можем да стигнем до ситуация, в която а, ипотеките стават толкова скъпи, че да загубим доверието и подкрепата на нашите избиратели. Трябва да вземем това предвид наистина не трябва да пропускаме този въпрос, защото това поставя предизвикателство пред цялото европейско а, законодателство. Сега давам думата на госпожа Ройтова. Е, я бих мяла... Много благодаря, госпожо председател. Имам въпрос към комисията. Искам да попитам дали комисията е направила анализ дали е, е разгледала измененията, до които ще доведат тези е, промени, до какво въздействие ще се стигне. В някои държави се стига, може би, до по-голяма защита на потребителите, до по-голям достъп до банкови кредити. В някои държави обаче няма съответното законодателство в тази област. Вторият ми въпрос е свързан с приложеното поле на тази директива. Има кредити, които вече се разглеждат от директивата за потребителските кредити просто се чудя дали няма припокриване на приложеното поле. Да, съгласна съм, че потребителите трябва да се възползват от хармонизираната информация, която им се предоставя, от хармонизираните правила за предоставяне на информация, но също и като някои от предишните оратори смятам, че трябва да се остави възможности за тълкуване на правилата на национално ниво. Има делегирани актове в много членовете, които се споменах и ние смятаме, че това е до известна степен проблематично. Трябва да обмислим до каква степен е разумно да има толкова много делегирани актове. В член 11 има известна двусмисленост. А също така и в член 22 Искам да помоля докладчика да разгледа тези членове, за да види как може да се доизясни текст. Благодаря. Благодаря, госпожа Штиле. Е, благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика, благодаря на докладчиците в сянка. както казах, останалите оратори, ипотеките се взимат за много дълъг период от време. Това обикновено е най-голямата инвестиция, която правят хората. И за разлика от други договори, когато потребителите не могат да изплатят своите главници и лихви, те рискуват да загубят своя подслон, своето жилище. Ние в момента сме в голяма несигурност, економическите условия водят до голяма несигурност, което може да доведе до много големи проблеми. Поради тази причина разглежданата проблематика е от изключително значение. Тук се спомена и конкуренцията на вътрешния пазар и това е много важно. Потребителите трябва да имат възможно най-голям избор, когато взимат а, това важно решение. Поддържането на едно здравословно състояние на този пазар е от изключително значение. Да, говорим за законодателството и банките променят своите условия за отдаване на кредити, особено когато се става дума за хората, които взимат кредити за първи път. все по-трудно става да се вземат кредити за първи път. И а, редица хора просто не могат да се закупят жилище в момента, което се дължи не само на ограничаващото европейско законодателство, на самото поведение на банките. За това благодаря на докладчика, за това, че не направи това ограничение между пазарно поведение и банкова дейност. Защото да, когато се предоставя предварителна информация преди изключване на договора за ипотека, а, тя трябва да бъде пределно ясна по този начин потребителят може да разбере абсолютно всички последствия, всички лихви, които трябва да изплаща. И това е изключително важно за всеки, който взима решение за взимане на ипотека наистина, когато разглеждаме документите, това, което трябва да се стремим е яснота, прозрачност и добра четимост. Защо се отнася до изплащането на кредитите. Тук става дума и за повторно взимане на ипотеки и така нататък. И смятам, че наистина тези въпроси трябва да бъдат разглеждани внимателно. И тук искам да задам въпрос на комисията за това как върви взимането на ипотеки в останалите държави. Наистина би ми било интересно да получа тази информация. И сега давам думата на нашия председател, който е следващия ни оратор. Благодаря, Госпожо председателстваща, аз не искам да навлизам толкова много в подробности. Искам тук само да отбележа нещо във връзка с процедурата, което беше споменато от господин Гонг. Наистина проведохме дискусии с координаторите за това дали да не станем водещата комисия в това предложение наистина целта е да се постигне един унифициран и потечен кредит. Тази работа беше започната и предишния парламент. Джон Първис създаде зелена книга в този въпрос. Джон Първис вече е пенсионер. Но в този документ ставаше дума за изключителните правомощия за защита на потребителите. Така че имаме един доста ясен прецедент. Ние и координаторите сме убедени, че трябва да запазим своите правомощия в тази област. Трябва да имаме изключителни правомощия, що се отнася до защитата на потребителите. И както изтъкна докладчика, има много паралели, които могат да се проследят а, с директивата за защита на потребителите, директивата за потребителските кредити, една директива, която беше много сериозно разгледана в нашата комисия. Всъщност, моето основно опасение и моят основна цел е нашата комисия да се фокусира основно върху тези области, които са от интерес за нас, разбира се, и другите области. Но имаме малка промяна от първото разглеждане на текста. В началото се бяхме фокусирали най-вече върху създаването на единия пазар за ипотечни кредити, докато в момента ние се концентрираме най-вече върху защитата на потребителите, защото видяхме наистина много лоши практики, които направиха потребителите истински уязвими. Също така разглеждаме много внимателно и поведението на банките, за да не се стига до по-сериозни проблеми с тресения на пазара. Спомолили сме съответно и колегите в другите ресорни комисии да се концентрират върху този въпрос. Сега, що се отнася до преговорите, които се провеждат в момента, е, мога да кажа, че комисията по паричните въпроси и, Тяхната работа доведе до едно подобрено сътрудничество и стигнахме до доста а, компромисни а, предложения. Така или иначе, аз ще изготвя и а, текст, с който да отговоря на техните а, предложения. Те обаче предложиха един график, който е неприемлив за нас. Той е прекалено кратък. Не, Мисля, че Комисията по економическите въпроси вече проведе даже изслушване при положение, че работата по документа започна преди по-малко от година. Мисля, че това излиза извън техните правомощия. Просто се нуждаем от малко повече време, за да разгледаме отделните детайли и подробности в предложението. Просто не искам да избързваме. Благодаря. Благодаря. сега давам думата на комисията. Thank you. Thank you very much for the, uh... Благодаря, благодаря, госпожо председател. Благодаря за градивните коментари, които и слушахме за това предложение за директива. нашето предложение е плод на много дълга подготвителна работа, както спомена господин Хюпн. Тази работа започна през 2004 година с изготвянето на зелена книга, която доведе до изготвянето пък на бяла книга. Бяха проведени проучвания, семинари в рамките на експертната група. И в крайна сметка стигнахме до предложенията, които обсъждаме днес. Каква е целта на предложението? Основната цел, разбира се, да направим една стъпка напред към отварянето на пазара за ипотечните кредити като в същото време гарантираме много високо ниво на защита на потребителите гарантираме а, отговорно кредитоотдаване, кредитополучаване от страна на всички а, заинтересовани лица. Както знаем, съществуват редица проблеми на пазара на ипотечните кредити. На първо място говорим за определени неуспехи на пазара, за проблема с информацията, особено когато става дума за конфликт на интереси, когато се работи с кредитоотдаваща институция институции, с посредничество. В същото време говорим и за доста сериозни неуспехи от законодателна гледна точка, когато става дума за регламентирането, когато няма достатъчен, достатъчен надзор над посредническите услуги в някои държави членки станахме свидетели на приемането на доста неподходящи разпоредби в някои държави членки, особено по отношение на правилата в отрасъла, свързани с дейността на някои играчи на този пазар. Но така или иначе днес мога да кажа, че ние нямаме общ пазар на ипотечните кредити и ако искате някакви цифри за ипотеките, които са взимани в международен мащаб, ние можем да кажем, че тази цифра е много близко до нула. Е така, това предложение наистина е едва първата стъпка към разпоредбите и регламентирането на отдаването на ипотеки трансграничен мащаб. Също така предприемаме и някои превентивни мерки срещу безотговорното отдаване на кредити от страна на някои институции. Както видяхме в някои държави членки, въпреки че говорим за различни мащаби, не за толкова широк мащаб, както в Съединените щати, но говорим за безотговорно кредитоотдаване, да речем в чужда валута. И тук нямаме адекватното предупреждение, което да отправим спрямо кредитополучателя за рисковете, които са свързани с получаването на такива кредити или пък отдаване на кредит без, да са, без институцията да е получила доказателство за необходимите доходи, които да доведат до съответното погасяване на кредита. Ето това е основата, върху която изготвихме, изградихме предложението на комисията. Опитвахме се да спазим съответното съотношение. Опитахме се да постигнем хармонизация. И при някои елементи в предложението на комисията се стремим към пълна хармонизация, например, когато става дума за информацията, която се предоставя преди сключването на договор за ипотека. Но в други случаи Можем да кажем, че сме наясно с различията, които съществуват в държавите членки за различните режими, по които се работи в отделните държави и тук трябва да оставим така определена гъвкавост, която да позволи на страните да запазят системите, които понякога наистина са доста ефективни. Някои оратори казаха, че трябва да има пълна съвместимост и последователност с директивата за защита на потребителите проведохме много сериозни дискусии, както тук в парламента, така и в съвета и сме се опитали максимално да приближим текста, който предлагаме към директивата защита на потребителите. Разбира се, има известни различия и сме готови да предложим обосновка определени части. Нашето предложение в тази конкретна директива отива дори отвъд директивата за защита на потребителите, особено що се отнася до посредничеството. Тук имаме различни режими, имаме посредничество при инвестиционните услуги, при застрахователните а, услуги, но в документите до този момент не ставаше дума за кредитното посредничество. Заложено е задължението за кредитоотдаващната институция да прави а, оценка на риска, за да се гарантира отговорното отпускане на кредити в европейски мащаб. И Комисията предлага, когато се, се постигне а, отрицателна оценка за отдаването на кредити, такъв кредит просто да не се отпуска. Осъзнаваме, че в, за някои участници на пазара такова едно задължение да се откаже кредит при негативна оценка означава пък обратното задължение, задължително да се отпусне кредит при положителна оценка, когато се обсъжда допустимостта за отпускане на кредит. Това не е така. Ние не включваме такова задължение. Що се отнася до по-ранното погасяване на кредитите, това е много важен елемент за потребителите. И ние смятаме, че всеки потребител трябва да има правото да погасява своя заем преди края на периода, в който е задължен да направи това. Има различни системи, които съществуват в отделните държави. Те са доста различни. Директивата предоставя такова право на потребителя да погаси своя заем по-рано, но това трябва да се управлява според различните условия, които отделните държави членки налагат в съответствие с международното законодателство. Извинявате, казва председателя, че ви пришпорвам, обаче имаме още една точка в дневния ред. Сега, що се отнася до анализ на въздействието на това предложение, наистина в нашата оценка на въздействието сме се опитали да идентифицираме от тези държави членки, които ще а, така усетят най-голямото въздействие от тази директива. Както знаете, обаче, много държави членки се възползваха от транспонирането на директивата защита на потребителите. Те разшириха това приложено поле към кредитите и в нашата оценка на въздействието не сме включили тези последни тенденции, но ще видите в точка 300 че сме направили оценка на въздействието и в отделни държави членки. Благодаря. Искам само тук да попитам господин Лехнер дали имате някакъв коментар съвсем накратко. Само една минутка, моля. Äh, благодаря съвсем накратко. Първо, много благодаря за становището по отношение на компетентността. Бях си го отбелязал и забравих да го кажа, когато ви въвеждах в темата. Има смисъл това, което се каза, че това, което се каза тук – и във връзка с казаното от комисията, смятам, че е много хубаво. Това, госпожа Ройтова също е, го каза. Много е хубаво това, че не се прави нещо кардинално обединяващо, а се прави просто стъпка. Мисля, че това е правилният път. И сега за платежоспособността. Не смятам, че тази директива щеше да предотврати финансовата криза защото тук се включват и въпросите за рефинансирането, за гаранциите и за това, че не са били спазвани правилата. В Германия и във Франция, например, не е имало принудителни търгове на заложено имущество, просто защото там са спазвани а, съответните правила. Сега, за отказа за отпускане на кредит, е, е, въпросът е какви са практическите последствия от това, е, един служител на банка, който е стигнал до отрицателна оценка, до положителна оценка, да се страхува от това, че след няколко години ще дойде ревизия и ще каже, че е трябвало да направи обратното. И така, благодаря за бележките, благодаря за коментарите а, мисля, че наистина ще са необходими само някои уточнения, без да изменяме смисъла. Благодаря, господин Лехнер. Ние ще участваме в преговорите с Комисията по економическите политики. Така или иначе ние се опитваме да договорим график, който да ни позволи да имаме един месец и да получим преведения текст на 20 юни и на 12 юли, точно преди лятната вакансия, да успеем да стигнем до една обща позиция ние чухме, че економическата комисия иска да се гласува документа на 11 юли, така че наистина ще видим какво ще стане. Така или иначе се водят преговори по въпроса. Uh, да, благодаря. Е, госпожи и господа, аз благодаря на колегата Хола е, за това, че председателства. До сега е, сменяме се, тъй като и двамата сме докладчици в сянка по доклада на господин Салвини. Аз му благодаря за това, че е тук тази сутрин, за да ни въведе в нещата. Това е първи обмен, първа дискусия по въпроса. Е, по девета точка от дневния ред, модернизиране на митническите услуги. Е, бих е, искал да се ограничат нещата до едни встъпителни изказвания. Ще имаме много възможности да обсъдим въпрос. Получих съобщение от комисията в тази връзка и по отношение на митническия кодекс. Това също е, е значи е, на дневен ред. Има вече списък на желащите да се изкажат. Разполагаме с 15 на минути. А записалите се за изказване са петима, плюс представителят на комисията. Да, не съм пропуснал никого. Сега нека започнем с самия докладчик, господин Саулини. Благодаря, господин председател. Ще се е, опитам е, да се справя в е, времето, което ми давате. Благодаря е, е, на всички за е, готовността да работим по този доклад. Четири са основните моменти по доклада на 24 юни 2013 година ще трябва да се въведе модернизирания митически кодекс. Този срок не може да се преразглежда. Трябва да видим как ще стане. Между другото, е, какво ще ни каже комисията за онези държави членки, които възнамеряват да отложат или възразяват срещу отлагането. Е, такива гласове се чуват и сред професионалните среди. Вероятно, до тогава е възможно лека по лека да се въведат в приложение някои от разпоредбите на модернизиране на усъвременения митнически кодекс. В е, наше време е, митниците имат за задача преди всичко да гарантират безопасността на разпространяваните в рамките на Европейския съюз е, стоки, доколкото няма вътрешни митнически граници. И разбира се, в това отношение е необходимо еднообразие е, на практиката и е, изчерпателна информация за потребителя. Така че да бъдат възпрепятствани всякакви е, закононарушения, дори е, евентуални посегателства срещу обществения ред, е, тероризъм е, и прочи. Имайки предвид тази роля на митниците, е, програмата за действие е главният инструмент, Ам, като при това митническата практика следва да бъде максимално резултатно хармонизирана, унифицирана. Ще обсъдим с докладчите в сянка как да бъдат класифицирани различните е, стоки. Е, ще видим тези неща, които заслужават да бъдат предмет на по-строг е, контрол. Има, разбира се, становища, които очакваме от другите комисии, естествено комисията по външната търговия, но и бюджетната е, комисия. И най-сетне бих искал да призова Европейската комисия да зачита принципа на е, равнопоставеност между парламента и съвета е, що се отнася до по-нататъчните си законодателни инициативи в тази област. Така, толкова. Едва започваме работа. Е, благодаря ви предварително за съдействието. Е, благодаря ви, господин и Кратко, но богато беше вашето изказване и крайно прецизно. Ние с нетърпение и интерес ще очакваме доклада ви. Сега някои е, кратки съображения бих искал да подчертая от докладчиците в сянка. Нека чуем първо е, моята съпредседателка, госпожа Корхола. Благодаря. Наред с някои процесуални подобрения би трябвало да помислим и за по-висока степен на сътрудничество между митническите администрации и органите по наблюдението на пазара. Този въпрос сме обсъждали и по-рано в контекста на продуктовата безопасност и наблюдението на пазар. Ефикасното наблюдение на пазара е също така необходимо за е, равнопоставеността е, на е, търговците на територията на Европейския съюз. Лошото, недостатъчно ефикасно пазарно наблюдение може да даде, да даде неправомерно предимство на едни в ущърп на други. И разбира се, процесът започва още от постъпването на стоките, продуктите от трети страни на границите на Европейския съюз. Та ето защо и високата степен на сътрудничество между митници и наблюдение на пазар е от съществено значение. Благодаря. Следващата докладчица в сянка, госпожа Рапти. Съвсем накратко, господин председател, предварително благодаря на докладчика. Той вече набеляза е, най-добрия начин на е, работа за напред е, при спазване на съкратените срокове, без е, да се е, подценява съдържанието. Още когато за първ път бе повдигнат въпроса за е, съвременяване на митническата система, на митническия кодекс, е, се чуха гласове е, на, на опасения относно сроковете. Немалко са страните, чиято материална база не съответства на тази идея. Така че сроковете, времето, това е първият много важен елемент. На второ място, финансовите аспекти, както за държавите членки, е, така и от гледна точка на европейския бюджет. Трябва да направим така, че да разполагаме с е, е, най-новата, най-съвременна техника за електронна обработка на информацията, но това не може да подмени процедурата, е, е, различните контролни мерки, които са вградени е, в системата. Нека помним, че става въпрос за едни или други стоки, предназначени за специфични пазари е, и е, е, на кращата всичко се свежда до интереса на потребителите. Господин Шмидт, благодаря, господин председател. Греша ли, ако, ако кажа, че въпросът е крайно политизиран? И то през последните седмици. Обаче, контраргументът или по-скоро аргументът в подкрепа на моето съмнение е, че е, митническата е, материя се използва за неприсъщи цели. И в тази връзка въпросът за сроковете. Имаме ли време? Нямаме ли време? От една страна нямаме време, твърдят някои, за да въведем системата, но от друга страна пък нямаме време да се бавим защото е, ще ни затрупат проблеми от всички страни. Е, и разбира се, тук трябва да се търси един компромис, едно равновесие между ефикасност и, и бързодействие на, на системата. Аз е, не възразявам по какъвто и да било начин срещу казаното от докладчика, но все пак да имаме предвид, че по-настоящем, както и казах Въпросът е, е, е далеч по-щекотлив от политическа гледна точка, по настояща в сравнение с до преди няколко седмици само. Шароле е, не желая да вземе думата. Очевидно председателят Господин Салвини вече подчерта основните неща. Аз просто бих искал да, да, да, да подчертая казаното от него за митническия кодекс. онези от вас, които участваха, които присъстваха на среща с комисаря Шемета, е, си спомнят. Държавите членки трябва да преодоляват някои сериозни е, препятствия по, по този път. Е, и тук въпросът за график. Господин Шемета е, ни изпрати писмо, потвърждайки намеренията на комисията, е, съответно за срока. Е, писмото ще бъде на разположение на всички членове на комисията. Е, ще трябва да държим сметка за него е, Надявам се Европейската комисия да не възрази срещу подобен разговор, тъй като той ще бъде добра възможност за очертаване на някои стратегически насоки. На второ място е, е, вече се наблюдава едно, едно изменение на, на акцента в дейността на митниците. Е, в Европейския съюз изграждаме една система за гарантиране на митническите сборове и бързата обработка на, на експортните и импортните потоци. От гледна точка на е, обществения ред, е, наистина главните въпроси са за продуктовата безопасност, но и за е, защитата на индустриалната и интелектуалната собственост. Действа Европейска обсерватория по неистинските продукти и изделия. И последно за сътрудничеството. Аз наскоро посетих а, е, а, е, един крупен спедитор, а, е, който изпраща стоки извън Европейския а, съюз. А, и а, забелязах, че през нощта а, експедициите се извършват без присъствието на митнически служител. А, всичко е извършено през деня, в светлата част на денонощието, а онези пратки, които се спират, дори без присъствието на митнически служител, попадат в определен рисков профил. И това ме навежда на мисълта, че съвременният митнически контрол не може да не разчита на най-съвременните методи за оценка и управление на риска. И е, това е. Мисля, няма други е, от е, членовете на комисията на парламента, ако желащи да се изкажат. Така че нека чуем господин Селески, само Желински, извинете, от Европейската комисия. Накратко. Благодаря, господин председател. Първо, ние приветстваме инициативата има възможност за засилване ролята на митниците с подкрепата на Европейския парламент. Ще се спра само на най-важните моменти. Съвременяването на митническия кодекс. В тази връзка ясно е, искам да кажа, че ние няма да чакаме е, е, това осъвременяване да, да влезе в сил. Ние ежедневно работим по усъвършенстването на е, действащото законодателство. По отношение това число на безопасността и сигурността, е, на интелектуалната е, собственост. Разбира се, съвременяването на кодекса е сериозно начинание, времеемко, трудоемко, което обаче е, сближава администрациите на държавите членки, оптимизира уредбата, е, и дава възможност за една общоевропейска информационна система на митниците. Така че ние лека по лека вървим е, в тази е, посока, правим каквото е възможно за хармонизиране на митническия режим е, между държавите членки и до осъвременяването на, на кодекса, на тарифата. Например, работим по режима на санкции за постигането на, равнопоставеност на стопанските субекти в рамките на целия Европейски съюз. Това, мисля, мога да кажа. Ние отново приветстваме е, инициативата на парламента и е, изразяваме готовността си да съдействаме на господин Салвини и на всички е, докладчици в сянка. Благодаря, господин Салвини. Ако Имате ли нещо да кажете? В заключение, а по изслушването, следващата седмица ще е, заседаваме с докладчиците в сянка. Тогава ще разгледаме и сроковете вече, вътрешните срокове при нас. Е, ориентирали сме се сега към 16 юни. Всички по електронна поща ще получите резюме. Аз вече очертах съдържанието му в началното си изказване. Да, наистина, наред с експертните аспекти, има и политически такива, и е, ние няма да ги подминем. На 16 юни, разбира се, е, както се каза, е насрочено изслушване. До тогава ще се постараем да свършим повечето работа. Благодаря ви, господин Салвини, за готовността. Значи, четвъртък, 16 юни ще се проведе публичното изслушване от 10 е, до 12.30. Е, ще се предава и по интернет на живо това изслушване. Всички желаящи ще могат да се включат е, по интернет в него. И е, нашите е, служители е, по връзки с обществеността и печата би следвало да осведомят широко заинтересованите страни. По-нататък на 30 август ще трябва да е готов за превод проекта доклада. На 15 септември в комисия, пленарно на 30 октомври. С това е, приключва тази част от нашето заседание. Ще продължим в 15 часа днес е, с обмен на мнения е, по две е, много важни становища към съгласуван европейски подход за колективна защита и альтернативно разрешаване на спорове. До тогава приятен обяд на всички!